Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich denke, wir fangen an. Wir haben jetzt, glaube ich, eine signifikante Zahl von Mik Уважаеми дами и господа, добре дошли. Изчаквам да дойдат е, всички членове в е, залата. Виждам, че членовете на нашата комисия са вече тук, така че имаме кворум. Можем да започнем заседанието. Първо, приемане на дневния ред. Имате ли някакви бележки? Колега Лапсис Турис, моля. Да. Предвижда се гласуване за утре четвъртък. Искам да бъде включено нещо, а именно възможността преди това да проведем разискване. Благодаря. В техническо отношение няма никаква пречка. Съществува възможност днес след обед, след разговора с унгарските министри, да бъде предвидено време да дебатираме това. Съгласни ли сте? Добре, приемаме така. И така, съобщение на председателя. Има само едно съобщение. Има някои изменения в последователността на точките от дневния ред. Има една особеност, която не е отразена тук. Точка 6 ще бъде отложена за утре, защото е, утре е, ще присъства експерта, който ще каже нещо във връзка с патентите. Аз видях господин Панайра днес и всъщност това е предвидено за утре през целия ден, така че за днес оставаме само политическия дебат по този въпрос. Добре, по точка 2 няма други съобщения от моя страна. Стигаме до точка 7. Това е доклада на госпожа Бикстрам, отключване на потенциала на културните и творчески индустрии. Госпожо Бикстрам, давам ви думата. Благодаря, господин председател. Това становище, както знаете, е в отговор на доклад по собствена инициатива в Комисията по култура. Темата на Комисията по култура, която тя покрива, е доста обширна. Затова се опитах да огранича моето становище до малък брой въпроси, които са в компетенциите на нашата комисия. Затова реших да се фокусирам върху авторското право и защитата на търговската марка. Опитах се да надграждам върху доклада на госпожа Гало, както и върху работата на групата по авторските права. Членовете на споменатата група на места не, не, непременно ще разпознаят текста особено изключенията и ограниченията и изключванията, които работната група е включила в своята работа. Сигурна съм, че никой няма да възрази срещу тези текстове и това, което аз излагам в становището. Основното ми виждане продължава да бъде, че ни е необходима силна защита за, на авторското право, включително в тези цифрови времена. Държи, дължим го на притежателите на авторските права, както и на потребителите, да предложим нужните текстове в законодателството, за да могат те максимално да се възползват от предлаганите от интернет възможности и единния цифров пазар. Колегите също ще забележат, че съм включила няколко абзаца за защитата на търговската марка, тъй като е от жизнено важен интерес за творческата и културната индустрия и за да имаме успех в предстоящите дни в Европейския съюз. Това е тема, която винаги привлича огромен интерес, меко казано, от страна на колегите а, и от другите комисии – поради тази причина ще се огранича само до кратките си наблюдения, които съм изложила и ще ви бъда благодарна за вашите коментари. В предстоящите дни ще работя активно с вас, за да направим така, че да имаме е, широко съгласие по е, това проекто становище и да се е, уточним за окончателния текст, който ще представим на Комисията по култура. А, бих искала по, повод, по отношение на измененията да ви приканя да се ограничаваме до а, правомощията на нашата правна комисия. Благодаря ви. Благодаря. Имате ли изказвания, колегата Месър? Благодаря. Разгледахме този доклад в комисията ИДРЕ. Може би аз ще представя едно по-обширно виждане. Няколко думи искам да кажа по споменатото от госпожа Викстрам. Според мен това становище е много добре балансирано и заслужава нашата подкрепа. Ако ми позволите, ще започна с това, че културните индустрии са от голямо значение, когато става дума за тяхната връзка с економиката. В, този, е, в тази насока, за да се развиваме по-добре, трябва да създадем нужните условия за творците, за да може да се стимулира развитието и излизането на нашите економики от последната криза. Как да подкрепяме творческите индустрии? Трябва да създадем възможност за реална мобилност в рамките на Европейския съюз за творците, да намалим административното бреме, трябва също да признаем, признаваме професионалните квалификации. Трябва да подпомагаме хората, които са самонаети или са на свободна практика, за да могат да живеят нормално, както и културния и научен обмен. Искам да добавя към самото становище следните неща. С възникването на нови технологии, сме изправени пред голям брой нови предизвикателства в областта на културните и творчески индустрии. За да може индустрията и пазара да функционира добре, ни е нужна по-добра правна рамка. Съгласен съм с становището, че както работата онлайн, така и офлайн би подпомогнала да се стимулират правата на интелектуална собственост и да се защитават и ние трябва да играем роля в тази защита, т.е. като заемем, за да заеме Европейския съюз адекватна позиция на световния пазар. Не бива да изпускаме от вниманието си и малките и средни предприятия. Необходимо е онлайн индустрията да стане по-привлекателна за потребителите – Сдруженията за колективно управление на правата и правилата, които се отнасят до тяхното функциониране, трябва да бъдат направени по-лесни за разбиране и за проследяване. Също така смятам, че авторското право и правото на интелектуална собственост са от значение и трябва да търсим баланс между интересите на потребителите и творците. Така че ще предложа съответните изменения на това, което казах. Благодаря. Благодаря, колегата Гало. Мерси, месье президент. Благодаря ви, господин председател. Позволете ми първо да поздравя Сесилия за добре свършената работа. Това становище съдържа редица интересни предложения. които са свързани с въпроси, които ще продължат да предизвикват емоционални дебати в парламента. Що се отнася до въпросните две индустрии, искам да кажа, че в САЩ духът на новаторството и предприемачеството – се вижда в информационните технологии. Студентите работят в своите стаи, в общежитията или в гаражите, но независимо от това тези хора са преуспели и са създали фирми, които сега са доминиращи в света. Това особено въжи за сектора на информационните технологии. В Европа нямаме гаражи, но имаме стаи за студентите, също така имаме кафенета – и ще ви дам друг пример. Госпожа Ролинг, авторът на Хари Потър, А вие знаете какъв интерес предизвикаха книгите на тази писателка и колко филми бяха създадени, как тя повлия и шивашката промишленост. Така че много е важно да подкрепяме културните и творчески индустрии. Те по никакъв начин не вредят на другите сектори на економиката. Въпреки, че другите сектори може да се отнасят подозрително към тях. Творческите индустрии допринасят за развитието на информационното общество. Но сега по-конкретно за становището на Сесилия бих искала да започна с кратък коментар по мотив Б. Според мен не е необходимо да се извършват сериозни промени в правната уредба за интелектуалната собственост. Действащото законодателство е достатъчно гъвкаво, за да се адаптира към технологичните промени, които се случват както и към онези технологични промени, които можем да предвидим. Мисля си, че трябва да мислим в две сфери. Първо, как да разширим спектъра на предложенията в законодателството и второ, какво можем да направим, за да защитим правата на авторите, на творците. И сега бих искала да се спра по-подробно върху втората част на това становище. Опасявам се, че преводът не е задоволителен, поне не е превода на френски език. Там се говори за подкрепа от публичния сектор. Ще предложи изменения по тези текст. Ако правилно съм разбрала текста, ако ви искате да имате подкрепа от публичния сектор, а, извинявайте, става дума за подкрепа от обществеността, то тогава вие трябва да образовате същата тази общественост. Така че трябва да се предвидят мерки за образованието, особено на младите хора, които са основни потребители на онлайн съдържание. Това може да се направи в училищата и също така могат да се провеждат осведомителни кампании за широката общественост. Мисля, че ако можем да обясним какво точно означава интелектуалната собственост и авторското право. Ако можем да убедим хората, че трябва да се защитават тези права, то тогава ще постигнем това, към което призовава силя именно подкрепа от обществеността. Но искам още веднъж да кажа, че преводът на френски е много лош. Сега за териториалното разделение, защото това е един въпрос, който предизвиква недоразумение и неразбиране. Как можем да създадем реален дигитален вътрешен пазар. Това е целта на всички нас. Как европейските граждани могат законосъобразно да свалят съдържание от интернет, независимо от това къде, откъде идва това съдържание. И като че ли тук виновникът е принципът за териториално разделение. Аз мисля, че и Сесилия смята така. Аз съм готова да обсъдя този въпрос с всички колеги. Бих напомнила, че ние разглеждахме този въпрос в работната група по авторско право и стигнах до извода, че принципът за териториално разделение не е източника на всички наши проблеми – Териториалния характер на авторското право е като цяло основан върху съществуващата езикова и културна реалност. Ние не можем да променим това. Със сигурност не можем да го направим. Това, което означава този принцип за териториално разделение, е, че вие определяте приложимото право така че то да се отнася към защитаваното съдържание. Но объркването проистича там, че даването на тези права не трябва да се ограничава само до територията на определена държава. При действащата нормативна и правна уредба няма никакви правни или практически изисквания за притежателят на права да ограничават използването само до своя собствена територия. Тук бих искала да спомена проучването за дружествата за колективно управление на авторските права и за културното разнообразие в сектора на музиката. Принципът на териториално разделение беше възприят от Съда на европейските общности и той е включен в международните конвенции, по които Европейският съюз е страна и този принцип е дори включен в Рим 2 в законодателството за недоговорните задължения. Но не трябва да забравяме, че в редица случаи управлението на авторските права е по същината си териториално. Това позволява да се финансират местните творци и това допринася за гарантиране на културното многообразие. Трябва да зададем въпроса как австрийските, гръцките или словашките творци могат да направят така, че повече хора да чуят тяхната музика. И това е господин председател, което исках да кажа по темата, на която е посветено становището на Сесилия. И накрая искам само да напомня на всички, че обсъждането на принципа на териториалното разделение продължава. Аз нямам някакво твърдо определеност становище, но исках да споделя с вас моите съображения и съм готова да продължим обсъждането. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, колега Екстра. Благодаря. Благодаря. Uh, на мен ми импонира насоката на това изслушване, извинете, на това становище и то отговаря на това, което обсъждахме в работната група. Наистина има проблем. Аз ще внеса изменения, но също така трябва да засегнем и въпроса на творбите, които не са защитени от авторското право. Комисията ще подготви такова предложение, обаче то се отнася само до печатните творби. Аз мисля си, че трябва да бъдат обхванати такива сектори, като музиката, фотографията и други видове творби. Преди около една година тук в тази комисия обсъждахме въпроса за достъпа на незрящите до книги. Мисля, че това е нещо, което може да напомня на комисията, че е необходимо да се постигне напредък в тази сфера. Смятам, че комисията следва да работи за постигане на международно споразумение по този въпрос съвместно с друженията на незрящите. И третия въпрос, който искам да подчертая, в културния сектор ние виждам, че много се говори за проф производители, които времено са и потребители. Нещо като протребители. Ние имаме много съдържание, което е създадено от потребители, но за съжаление законодателството създава много проблеми, най-вече разбира се законодателството за авторски права, така че мисля, че трябва да помолим комисията да умисли тези проблеми и да изготви съответните предложения. но като цяло съм съгласен с насоката на това становище и очаквам с търпение продължаването на работата. Благодаря. Това бяха изказванията в дебата по този доклад. Колега Викстрам, давам ви думата сега. Благодаря. Не. Сега ще говоря шведски. Просто ми е доставя удоволствие. Благодаря най-сърдечно за направените коментари. Беше много интересна задача да изготвя този от доклад. Представих всичко на английски язик, за да може да стане ясно какво сме обсъждали в работната група във връзка с авторските права. В текста има множество цитати от а, нашата работа. И за това аз говорих на английски язик. Благодаря на колегите от работната група. Бихме могли да говорим много за творческите индустрии и за принципите, примерно принципа на териториалност. Може да се обсъжда как може да се постигне напредък при национални и международните конвенции – когато става дума за разпространение на книги, например, или за нещо друго, за други произведения. Благодаря. Благодаря ви най-сърдечно. Сега остава само да посочим срока за внасяне на изменения. Това е 4 февруари. Съгласни ли сте? Добре. Преминаваме към следващата точка. Това е точка 8 съюз на иновации и преобразуването на Европа за приспособяване към един свят, превъзмогнал кризата. Отново госпожа Викстрам е докладчик. Благодаря, господин председател. Това становище също е в отговор на доклад по собствена инициатива, но този път от друга комисия, комисията по промишленост. Тези членове, които са внимавали, тук, внимават, тук също ще видят сходни неща с предишното становище за културните и творчески индустрии в частта относно търговските марки и авторското право. Ще направя всичко възможно крайните е, варианти на текста на тези доклади да включват е, един и, една и съща формулировка в текста и в двете становище. Е, Патентът на Европейския съюз по очевидни причини се признава като основен компонент на европейската политика за иновации. Всички сме наясно с осложненията, създадени от няколко държави членки в съвета, което направи напредъка по този въпрос невъзможен, освен ако не се проведе гласуване по този въпрос до утре в нашата комисия становището на господин Бориш Отимко за предприятията и растежа, което ще се обсъди по-късно, също повдига проблема във връзка с териториалното приложение на патентите и авторското право. Може би ще успеем да намерим някакъв а, взаимно приемлив текст за по-голямата част от колегите в комисията и за двете становища по споменатите две теми. Очаквам с нетърпение вашите изказвания и разбира се, съм на ваше разположение за по-нататъчни обсъждания. Благодаря. Колегата Гала, моля. Благодаря, господин председател. Благодаря и на Сесилия за това, което представи. Мисля, че Европа след кризата и е, Нейното преобразуване е голямо предизвикателство пред нас, особено в економически контекст, защото знаете, че има големи дефицити и голям държавен дълг в много държави. Финансирането изглежда ще бъде много трудно и в бъдеще. Освен това, съществува една засилена конкуренция от развиващите се економики, които произвеждат на ниски цени и са по-силно представени на пазара. Това бяха пазари, на които доминираха доскоро европейски фирми. Един от отговорите, които можем да дадем като политици, най-вече във връзка с правните аспекти, е, че трябва да се занимаем с правната рамка за фирмите и за гражданите. Тези мерки са насочени не към националните бюджети и не към а, общностния бюджет, те просто а, допринасят за подобряване на нашата конкурентоспособност. Сигурна съм, че сте чули вчера речта на президент Обама за състоянието на нацията. Той е, посочи значението на иновациите. Искам да припомня някои данни. Един патент е, на европейския пазар струва 11 пъти повече, отколкото в САЩ. Това са цифри, които непрекъснато припомням. Разбирам, че някои държави членки трябва да вземат тежки е, решения, също и в политическо е, отношение. Това е, посочихме и на последното заседание, че трябва да се засили сътрудничеството между държавите членки за създаване на единен патент на Европейския съюз. Това е тежко решение, но според мен е правилното решение. Искам да уверя колегите, които все още се колебаят, че тази тема наистина е много чувствителна за всички държави членки, включително и за онези, които участват в това засилено сътрудничество, но съвсем честно мога да посоча, че след 10 години преговори без успех е, мисля, че сега вече е време да постигнем успехи и не можем да продължаваме както до сега. И не е редно да се създават ненужни разходи за европейските фирми по отношение на патентите. Освен това, не мога да си представя, че може да съществува Европейски съюз на иновациите без ефективна закрила на правата върху интелектуална собственост и авторските права. Някои смятат, че е, правата върху интелектуална собственост спират иновациите, но това е идея от 19 век, а не от 21 век. Точно обратното е. И по тази причина някои държави членки работят в тази посока. Ние забелязахме това по време на нашето пътуване до Вашингтон. Аз искам да посоча уебсайта на една фирма, която е много известна с иновациите си, това е Apple. Когато една фирма успешно се е приспособила към очакванията на потребителите и когато е успешна в сферата на новаторството, тогава наистина можем да познаем, че тя се казва Apple. Тази фирма придава много голямо значение на защитата на интелектуалната собственост и авторските права. И е, това е стилът на нейната работа. Смятам, че интелектуалната собственост е изключително важна най-вече за малките и средни предприятия, защото те са гръбнака на европейската економика и нямат финансовата възможност да финансират придобиването на патенти. Мисля, че трябва да им окажем подкрепа и наистина бих се радвала, ако и колегите, които се изказаха колебливо по тази тема, си помислят е, как бихме могли да постигнем напредък при патентите. Благодаря за вниманието. Благодаря. В момента няма други желаящи да вземат думата. А, колега Маси, извинете. Моля. Sí, presidente. Colateralmente ha salido por parte de Madame Galó el... Благодаря, господин председател. И слушах казаното от госпожа Гало и си спомням казаното от наши колеги миналата седмица. Много важно е да си дадем сметка как, как ще се отразят разходите върху по-малките оператори. Преводите за, е, разходите за превод, извинете, могат да бъдат и много големи. Госпожа а, Гало каза, че ако се а, представят всички неща на един и същи език, така би било много лесно за всички и това ще опрости нещата и за малките фирми и а, древните търговци. Мисля, че госпожа Гало трябва да помисли за такава възможност. Знам, че във Франция това може да се приеме, да стане популярно, а в Германия не, но все пак всички бихме могли да жертваме нещо в името на единството в Европа. Благодаря колегата Цвевка. Господин председател, Дебата по този въпрос започва едва сега, така че ще имаме възможност да го водим и в бъдеще. Благодаря на Сесилия за работата, която е извършила и е, проекто доклад е, е на лице, по който мисля, че всички сме съгласни. Говорим за иновациите в Европа, говорим за това, че нашата економика трябва да бъде по-конкурентоспособна. способна. Трябва обаче да осъзнаваме факта, че това е свързано с отказа от определени навици, неща, с които сме свикнали, би следвало да ги забравим. Имам предвид е, е, езиковата уредба, възможностите за сътрудничество. Това е свързано и с е, готовността за използване на този потенциал. Имам предвид потенциала на малките и средни предприятия. Искам още веднъж да се обърна към Сесилия във връзка с становището и имам предвид първата точка. Там ти посочваш на държавите какво е точно твоето мнение. Имам предвид държавите, които са против този патент. Аз бих предложила да променим порядъка на нещата трябва да направим така, че колкото може повече страни да бъдат включени в това засилено сътрудничество и дори мисля, че в даден момент всички държави трябва да участват в тази инициатива. Лисабонският договор дава възможност за това, чрез прилагане на засиленото сътрудничество, да се постигнат ползи а държавите, които не желаят да се присъединят към него, би трябвало да се подготвят, да си помислят и в даден момент да вземат това тежко за тях решение. Ние трябва в нашите документи да не използваме формулировки, които е, не са окоръжаващи. Благодаря. Благодаря колегата Меси. Благодаря, господин председател. Бих искал да поздравя Сесиля Викстрем за това становище, за този доклад. Смятам, че този доклад за иновациите е изключително важен. Не искам да преувеличавам, но в сегашните економически условия смятам, че една от причините за кризата беше липсата на иновация. Аз работих в научно-следователската сфера в продължение на 30 години. Знам, че инвестирахме много средства в иновациите, но резултатите от научно-изследователската дейност не бяха приложени по редица причини, включително и поради липса на правна хармонизация. Много се радвам, че ще се реши поне частично проблемът с териториалното разделяне. Бих и искал също така да се спра на въпроса за малките и средни предприятия, които страдат най-много от последиците на това, че няма единна правна уредба. Малките и средни предприятия имат много важна роля при използването на резултатите от научно-изследователската дейност. Благодаря ви. Благодаря колегата Кари. Thank you, благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на Сесилия за извършената от нея работа. Тя ни предостави едно много обосновано становище, нещо, което е съществено. Да, миналата седмица в Страсбург много обсъждахме този въпрос. Смятам, че наистина всички ние като политици трябва да обмислим този въпрос повече от гледна точка на онези, които ще използват системата. Не задължително от наша собствена гледна точка. От гледна точка на хората, които искат да създадат механизъм за създаване, за постигане на целта. И мисля, че тогава три неща ще излязат на преден план. И това са трите неща, които искат да получат крайните потребители. Това е последователността на процедурата, когато става дума за приложението. Всичките въпроси, които са свързани и включително с въпроса за езика и разходите. Ако можем да решим тези три проблема, всичко останало е от второстепенно значение. Смятам, че като политици трябва да погледнем проблема от гледна точка на крайния потребител. Благодаря ви. Благодаря. И накрая госпожа Викстрам, още веднъж в заключение, моля. Бих искала още веднъж да изразя топла благодарност на колегите, които допринесоха за моя текст с, с своите прекрасни думи. С нетърпение очаквам да продължим диалога по този въпрос и благодаря. Благодаря. Срокът за внасяне на изменения 15, 15 февруари. Е, този срок е съобразен с гласуването в Комисията по промишленост. И сега стигаме до точка трета. Доклада на колегата Волис Става дума за възможни политики за постигане на напредък с създаването на европейско договорно право за потребители и предприятия. Госпожа Лорис, моля. Благодаря, господин председател. Би трябвало колегите да имат пред себе си е, проекто доклада, който беше е, направен, достъпен днес сутринта само на английски язик бих искала да поставя ударението върху началото на процеса. Ако ми позволите с няколко думи да ви преведа през доклада. Ако ми позволите, ще припомня на всички, че това е в реакция като отговор на едно съобщение от комисията, което излага а, разнообразни варианти. Отново подчертавам, че сме още в самото начало на процеса на работа. Но, от друга страна, ние знаем, а особено хората в тази комисия, че това е един процес, който тече вече 10 на 15 години и многократно сме обсъждали възможностите за проект за договорно право на Европейския съюз, което ще ни позволи, който ще ни позволи да дадем възможност за по-добро функциониране на европейския пазар. Разбира се, подготвителната работа включваше огромен обем дейност от страна на академичните среди за изготвянето на такъв проект на договорно право. Дълга е историята, но сега се намираме в началото на един нов процес, когато имаме разнообразни възможности и те са изложени в съобщението на комисията, на Европейската комисия. Мисля, че всички сме е, наясно от е, обсъждания, най-вече с сектора на малките и средни предприятия, всеки в своята страна, че все още продължава да има огромно незадоволство от резултата от Рим 1. Не може нещата да са различни, докато предприятията все още са изправени пред разно, различаващи се режими на приложимото законодателство в отделните държави членки, в които разнообразни, различаващи се режими, самите малки и средни предприятия трябва да търсят своя път, за да удовлетворят потребителите. Имаме и директивата за правата на потребителите, но а, реално не знаем тя дали ще има нужния успех и колко успех ще има в по-дългосрочен план разполагаме с потенциал на вътрешния пазар, който обаче не е реализиран в този конкретен сектор. Струва ми се, че именно това е сектора, към който трябва да се насочим, имайки предвид сегашната економическа ситуация. До някъде не сме успели да извлечем максималното от електронната търговия, отворени са границите за нея, но реално все още не сме наясно с всички ползи, които тя носи. Без съмнение, бариерите в договорното право са част от причината за това. Също така искам да кажа, че независимо какъв ще е крайният резултат от консултациите, той трябва да бъде в съответствие с това, което ще се случи с директивата за правата на потребителите. Това е несъмнено. Комисията ни попита кой според нас е най-добрият вариант за правен акт, за да се приеме такова законодателство, като спектър от възможности е много от това да не се прави нищо до а, европейски кодекс по гражданско право. В доклада ми ще видите, че давам предложение да използваме съчетание от двата възможни варианта. Като се отчете целият обем работа, извършена до сега върху общата е, референтна рамка в проект и работата в нашата комисия, с цел да се е, даде някакво сходство на договорното право в Европейския съюз, аз мятам, че ние трябва да приемем един набор от актове, от инструменти който да служи за база за бъдещата законодателна дейност на всички институции в Европейския съюз и в държавите членки. Струва ми се, че такъв набор от инструменти ще бъде една добра база и помощ за изготвяне на добро законодателство, за което винаги сме говорили. И на, по-нататък смятам, че трябва да се приложи съчетание от е, обичайните инструменти. Двата, които смятам, че трябва да използваме заедно, за да получим инструмент, са тези, които споменах. Някои от страховете, които бяха изразени, ако се приеме законов акт, който да е факултативен, са във връзка с това, че той ще е нов, ще трябва да мине време, докато се натрупа съдебна практика по него, ще има известен период, в който ще има правна несигурност и така нататък. Това, което имам да кажа е, когато един такъв факултативен инструмент се наложи спрямо ефектите, които ще има набора от актове или инструменти, можем да кажем, че вече имаме информация от правоприлагането и съдебната практика в различните държави член, членки и можем да обясним как ще действа един такъв факултативен правен акт. Имаме и множество прецеденти, които съответно ще бъдат и критикувани от някои, но при предлагания от мен подход ще отговорим на всички такива тревоги и безпокойства. Относно приложното поле на правните актове, които ще се приемат, и слушах коментари от различни лица. И ми се струва, че ние се стремим най-вече да покрием договорите потребител-предприятие и предприятие-предприятие И най-вече, ако трябва да ограничим кръга на договорите предприятие-предприятие, това ще се сведе до малките и средни предприятия и реално няма да се от нас обхващат а, огромни договори. В крайна сметка комисията трябва да намери начин много ясно да очертае точно приложното поле. Според мен, договорите предприятие-потребител и между малки предприятия ще трябва да бъдат обхванати, ако искаме да има успех а, един такъв акт и с него да постигне много висока степен на защита на потребителите. Пак ще повторя, степента на защита на потребителите трябва да е много висока. Няма съмнение по този въпрос защото в противен случай няма да се прилага акта и ще доведе до страхове, че той може дори да има отрицателен ефект. Така че вида на а, законовия акт, който ще приложим, трябва да е такъв, че да може да се отрази и в разпоредбите на националните м, правни актове и да не може да оставя голямо поле за а, преговори или тълкования. Трябва да има такъв акт, който всеки да прилага. Също така има един дебат дали един факултативен правен акт трябва да се използва само при трансгранични случаи или да се прилага и в случаи в национален мащаб. Тези малки и средни предприятия, с които разговарях, казаха, ние много бихме искали и в двата споменати случая да се прилага този акт – защото ще трябва да използваме само един набор от условия, е, което ще упрости нещата и ще доведе до по-малки разходи. Според мен обаче, ако такъв акт се прилага и в национален мащаб, както е правено в миналото с много от актовете от нашата комисия. Това трябва да се остави на решението и избора на държавите членки, всяка да реши дали иска в национален план да се прилагат. Ясно е какво предпочитам аз. Надявам се, че и колегите в този комисия ще предпочитат същото като мен, но все пак трябва да оставим избор и на държавите членки. Има още един дебат, който трябва да се състои. Дали първоначално трябва да се прилага само за електронната търговия или и за договори, изключени от разстояние. Лично аз смятам, че трябва да заемем по-смелата позиция, но дебата трябва да се поведе, проведе. Набора от актове и инструменти, с които разполагаме, трябва да е обширен – но не трябва да е чак толкова широк, колкото проекто, е, проекта за общата референтна рамка. Също така искам да отбележа на базата на дискусиите с малките и средни предприятия, които имах в моя район, че има желание тези инструменти е, и актове, които ще се приемат, да не се отнасят само до стоки. Множество малки и средни предприятия предоставят както стоки, така и услуги и за тях е важно и двата вида е, продукт, който предлагат да бъде обхванат. По-нататък, относно готовността на потребителското право, правото по отношение правата на потребителите и е, правото по отношение на застрахователните договори, това са две неща, които според мен трябва да продължат да се, да се засягат и в нашите дебати. За големите финансови договори нещата стоят по-различно има други конкретни сектори, които изразиха интерес към факултативен акт, например в областта на правата във връзка с цифрова, цифровизацията, както и договори за попечителство. Имаме юристи, които казаха, че според тях това е чудесна идея. Ако има някакво безпокойство, то е едно, по което искам да видя как действа комисията. Сдруженията на юристите, особено в моята страна, са обезпокоени, че какъвто и да било правен акт, който се прилага факултативно, може да влезе в противоречие с договорите за обществени поръчки на много високо равнище. Ясно е, че това са едни много сложни, комплексни договори – Информирала съм комисията, че нямаме намерение да навлизаме в тази област, но все пак ще подчертая, че ни е нужна една много ясна дефиниция точно какво попада в приложното поле на акта, какъвто и да е той. Мисля, че е, всички сме загрижени как точно ще се прилага този акт е, и до какво ще доведе. Тоест всички безпокойства от такъв характер трябва да бъдат оталожени. По-нататък малките и средни предприятия ми е, споделиха с мен, че те искат е, един е, несложен акт, който могат да започнат веднага и лесно да прилагат. Не става въпрос само за някакъв правен инструмент. Говорим за условията на търговията Организациите за защита на потребителите са доста напрегнати във връзка с приемането на един такъв акт и казват по принцип нещо много сходно с а, малките и средни предприятия, т.е. да са много ясни и прости условията и стандартите. И така, искам да отправя към комисията следното послание. Това е от което имаме нужда. Може би е ни такива стандартни условия, а, които се а, прилагат, ще трябва да бъдат разработени в много варианти от различни професионални и търговски издружения. Обаче, ако искаме да има ефект един такъв акт, ни трябва система, при която стандартните условия да са такива, че да е ясно, независимо под каква форма ще се каже това, че те са абсолютно безопасни, че дават много висока степен на защита на потребителите и помагат да се работи в една система Става въпрос и за потребителите, и за малките и средни предприятия, в която те се чувстват сигурни, защитени и то условия, които са разбираеми и за двете страни по договор. Ето това е един случай, в който Европа може да добави много ползи не само да се преодолеят правните бариери, но и езиковите, лингвистичните бариери, които много често са затруднение в трансграничната търговия. Значи, моля ви, нека нещата да бъдат прости, нека да мислим по въпроса за стандартните условия и срокове. Нека да виждаме нещата от гледната точка и на потребителите, и на малките и средни предприятия и да им дадем акт, който те смятат за полезни и, е, е полезен и лесно приложим. Искам също така да се обърна към Сдруженията за защита на потребителите. Няма смисъл просто да имаме стандартни условия и срокове за търговията без един факултативен акт, защото без такъв факултативен акт, който да стои зад тях, пак ще се, са изправени пред същите затруднения, пред които сега. Ако има проблем с договора, ако той не се изпълни както трябва, пак ще трябва да се обърнат към 20 различни правни системи при търсене начин да се разреши спора. Значи, когато се прилагат стандартни срокове и условия, при наличие на факултативен акт на общността, който да се прилага, само тогава ще има максимален ефект. Може също да се търсят разнообразни начини и альтернативни начини, средства за решаване на конфликти и така нататък, но тези начини също да функционират на фона на едно един такъв факултативен акт. Значи единствената ситуация, при която всички печелят, ще бъде ако има на лице факултативен акт на общността, който да се прилага за въпросните случаи. Искам също да кажа за всички потенциални страни по договор. Ще бъде полезно за абсолютно всички, ако един такъв факултативен акт бъде свързан и с европейската процедура за нареждания за плащане и за малките искове. Т.е. трябва да има синергия между всички актове на Европейския съюз, които до сега сме изготвили, с оглед на улесняване на трансграничната търговия и търсене на правата при такива трансгранични договори. Така че цялата система да бъде достатъчно привлекателна на европейско равнище. Много искам също да а, спомена и безпокойствата, които споделиха Сдруженията за защита на потребителите. Става въпрос за един реален страх. А, че потребителите ще бъдат изправени едва ли не в ситуация да приемат или да, да се откажат. Тоест да, се внесе едно предложение как да се действа в случай, че съществува факултативен акт, т.е. един акт, който дава на потребителите възможност да избират кое законодателство да се прилага. И е, много от тези малки предприятия се притесняват от навлизането на вътрешни европейски пазар. Така че, ако им позволим да използват незадължителни инструменти, ние ще разширим възможността да се предложи повече на потребителят от страна на тези предприятия. В момента те нямат тази възможност, а от гледна точка на защита на потребителят не би трябвало да има опасения. Очевидно, че ако не е задължителен инструмент действа на национално ниво, ще трябва да бъдат взети определени решения, но не и на трансгранично ниво. И за това аз смятам, че не трябва да се разглежда ситуацията като такава. Взимайте това, което ви дават, това, което ние трябва да правим, че ние трябва да внесем едно предложение, а съответно потребителите да могат да изберат онова, което им предоставя по-голям избор. И накрая, мисля, че има доста притеснения, опасения, и за това е необходимо неща да бъдат изяснени. За това подчертавам, че ние сме в началото на един път, но този път, поемането по този път изискваше много сериозна подготовка. Трябва да видим едно много подробно проучване, оценка на въздействието от страна на комисията. Всички искаме като хора, които представляваме различни правни традиции, ние искаме да видим какъв ще бъде резултатът и въздействието върху нашите правни системи. Ние искаме да получим уверение и да дадем уверение на другите. Така че оценката на въздействие трябва да проучи много подробно последиците за потребителите. Дали ще можем да им предоставим най- добрата възможна защита чрез направените от нас предложения. И също така, дали ние ще можем по този начин да освободим пълния потенциал на вътрешния пазар на Европа. За мен е странно, че усещам почти по изключение подкрепа от страна на Федерацията на малките предприятия в Обединеното кралство. Обикновено те не са от най- приятелски настроените към Европа организации. Те много скептично са настроени към европейското законодателство и въздействието му върху тях. В този случай те са много ентусиазирани и очакват ние да направим това, което трябва. Благодаря, колегата Берлингуер. Io non esprimo ringraziamento a la colega Diana Wallis. Искам да благодаря на колегата Уолис не само като ритуал, това е една наистина дълбоко искрена благодарност за нейната работа и тя отново даде принос е, допълнително към всичко, което е направила до момента по този въпрос. Искам да посоча на колегите, че тук става дума за операции, които са най-важните за създаване на европейското пространство на правосъдие. Моля за извинение за техническите детайли в клаузите, дали става дума за финансови транзакции или за нещо друго, но това всъщност засяга сърцевината на правото, на правната уредба, защото задълженията всъщност са в основата на частното право и в основата на правото изобщо. Ситуации, каквито наблюдаваме в Европа, ни дават основание да твърдим, че е, происхода на много правни институти е много различен и тези разлики продължават да съществуват. Или е, ние сме много амбициозни или пък не постигаме целта няма смисъл да се говори за вътрешния пазар, няма смисъл да се говори за условия на висока скорост при транзакциите. Всичко това е безполезно, когато правните институции са напълно е, раздробени и не едини, най-вече в договорното право. Имам предвид институтите там. Защото това има последици за две категории от обществото, които са в по-неизгодно положение. Потребителите и малките и средни предприятия. Големите концерни имат много начини да се наложат на пазара, но и за тях са необходими също ясни правила. Ние трябва така да насочваме нашите мерки, че преди всичко да защитаваме чрез тях потребителите и малките и средни предприятия, защото те трябва да бъдат преди всичко европейски и навсякъде съществуват съмнения в тази насока. Потребителите непрекъснато се обръщат към нас с писма и казват, ние не разбираме какви точно процедури трябва да прилагаме. Много бързо се изменя законодателството и Навсякъде, мога да кажа, съществува подозрение, съществуват съмнения и ние трябва да създадем нужната прозрачност. Даяна каза съвсем ясно, че ако не се потреби, подобри защитата на потребителите, ние ще загубим играта. И затова нашите приоритети трябва да бъдат съвсем ясни. Абстрахирайки се от това, съществуват и паралелни условия, а именно е, директивата за правата на потребителите и директивата за договорите. Тук трябва много ясно да покажем на потребителите, че ние в Европейския парламент и въобще живее в европейските институции сме особено заинтересувани от е, закрилата на техните права, защото потребителите много често са в беззащитно положение, най-вече като се има предвид раздобеността на пазарите и различията между отделните правни системи. Предлагането за потребителите се намалява до голяма степен поради тази раздробеност на пазарите и правните е, системи. Защо? Защото потребителите е, получават много по-малко стоки на пазарите в своите страни. Даяна много ефективно описа това и ако не постигнем е, преодоляване на тази празнота, мисля, че е, няма да успеем. Второ, какво предложи Даяна? Даяна предложи създаване не само на факултативен инструмент, а на микс от две опции. Тези опции трябва да бъдат създадени паралелно с набора от инструменти, като се вземе предвид обща референтна рамка. Всички стъпки, които са направени до момента, трябва да бъдат взети предвид, обаче ние би трябвало да преодолеем чисто академичния статус, в който се намираме. И трябва да преодолеем тази митологизация на факултативния инструмент. Естествено, това ще доведе до реакции, когато се говори за кодекс, защото един кодекс в такава динамична ситуация каквато е настоящата, в която се създават общи условия, общи инструменти, общи инструменти за достъп, т.е. всичко, което предхожда кодекса, според мен е важно. Аз се занимавам с наука и разбира много добре, че тези, които се занимават с наука, се радват, когато трябва да изготвят кодекс, но трябва да е ясно, че ние ще изготвяме един факултативен инструмент, който е, трябва да създаде еднакви условия, най-вече предвид е, голямата раздробеност на пазарите и правните инструменти. Така че за мен е особено важно да окоръжа колегите е, по този път. Е, за потребителите се посочи, че е необходимо високо ниво на защита. Освен това, директивата трябва да започне да действа по-всеобхватно. Трета точка. В диалога с е, тях трябва да е ясно какви са приоритетите на потребителите. Е, трябва да е ясно не само нашето становище, но преди всичко трябва да са ясни становищата и исканията на потребителите. След това още едно съображение искам да споделя. Някой а, от а, правоприлагащите органи се сбръскват с нормативни пречки, особено когато става дума за международни правни инструменти, някои от конвенциите не са особено успешни. Трябва да бъдат създадени нови инструменти, тези за които говорим, и там, разбира се, съществува опасност от дублиране. Това също е, трябва да стане предмет на нашите дискусии, защото е необходимо изясняване в тази област. Мисля, че докладчикът и ние като цяло бихме могли да внесем нужната яснота, трябва да се избегне риска от дублиране, от препокриване. Освен това, има още точки, които госпожа Уолис засегна 11, 12, 13, например. Свързани са тези точки с уреждането на спорове. Това е една от възможностите, една от възможните альтернативи, но тук също трябва да се внесе яснота и да се облегчат определени транзакции. Даяна непрекъснато набляга на опростяването. Във всички случаи то е альтернатива на класическата идея на, за един кодекс. А миксът с наборът от инструменти в този случай е, ще бъде ефективен. Един пример – Точка 14. Европейската заповед за плащане. Това е всъщност е, европейското заповедно производство. То се прилага, но не особено успешно. Трябва да се предприемат още стъпки и трябва да видим какви ще бъдат последиците от тези стъпки за обществото в Европа. Става дума за инструменти, които може би не са от толкова голямо значение, обаче дават възможност за по-добро е, прилагане на общностното право по отношение на гражданите и на фирмите. Е, не всичко обаче не функционира оптимално. Даяна каза, че всичко това трябва да се обвърже с новата система, която искаме да дефинираме. Ако направим това, ефектът може би ще бъде е, по-голям. Е, знам, че трябва да приключвам. Е, мисля, че сега не е времето и мястото да разглеждам всички детайли, но мисля още, че трябва да вземем предвид факта, че не е все още е ясно какво е съдържанието на този факултативен инструмент. То трябва да се прецизира, за да могат хората да разберат какво всъщност означава той на практика защото когато съществуват е, някакви опасения, те ще се засилят, ако не се внесе яснота, ако не е ясно какво се случва. Което означава, че ние трябва да решим дали да продължим или не. Ако продължим, тогава естествено ще трябва да приканим и комисията към действие. Благодаря на колегата Берлингуер, но първо бих е, искал да поздравя сред нас госпожа Ана Паласио, която беше е, преди на моето място в моята комисия. Аз сега съм се включил като оратор, като докладчик в сянка. Аз ще бъда кратък, защото много беше казано от преждеговорившите. Аз поделям анализа и заключенията на Даяна Уолис. Искам само да направя някои малки допълнения. Искам само да посоча, че тази дискусия се води от около 15 години. 89-та година беше една от първите резолюции в парламента приета в посока общ, договорно право и засилване на общностния елемент в него. Говореше се и тогава за нуждите на малките и средни предприятия, обаче за съжаление по-голямата част от правоприлагащите като че ли не осъзнаваха това. Различните правни системи в Европейския съюз и комплексността на нашето собствено законодателство по отношение на приложимото право в резултат винаги води до там, че при спорове на по-низко ниво, примерно на ниво районен съд в Германия, се обработват хиляди случаи, а може би и повече случаи и съдиите нямат време да разгледат в детал тази тематика и да преценят кое е приложимото право в случая и кое не. В такива случаи просто говорим за лотария, а не за правораздаване. И какъв е резултатът? Малките и средни предприятия, но също и потребители инвеститорите много често се страхуват е, да сключват трансгранични договори. Това очевидно е, е ясно и е, комисията също потвърди това по време на изслушването, което проведохме също беше потвърдено същото. Финландската търговска камера го потвърди. Изобщо много колеги от нашата професия непрекъснато ме конфронтират с такива примери. Адвокати, съдии и така нататък, така че проблема е съвсем реален. Аз мисля, че ние сме сме правна общност. Това е, отново беше отразено и в Стокхолмската програма. И ние не трябва да създаваме хаос в правото, така че е, да е, пречим за създаване на едно ефективно правораздаване. Когато става дума за хиляди евро, когато се сключват специални договори, е ясно, че трябва да има правни текстове, на които да можем да се опираме и трябва да има също и надежно правораздаване. Винаги е, се изискват експертизи в такива процеси. Винаги се обръщаме към института Макс План, но не винаги това може да се направи. Особено когато някой иска да си купи хладилник от ня... чрез интернет, доставят му хладилника, има проблеми с доставката, цената на иска, ако се обърне към съд, е ниска и в крайна сметка получава едно съдебно решение така малко на ангрой, нищо повече. Точно това състояние трябва да променим и смятам, че това ще бъде принос да решим кризата като цяло. Но, е, както казах, трябва да се правят малки стъпки, за да можем да защитаваме големите възможности на вътрешния пазар. Това е, обсъждаме и от е, 1989 година. Прияти са много резолюции. Е, теоретично могат да се направят още много допълнения и е, имало е и голям брой е, устни въпроси в е, парламента и е, така са постигани мнозинства от 90% е, и нагоре всички е, политически групи са се обединявали, че ако приемем е, подобни разпоредби наистина ще бъде е, успех и ще бъде нещо добро. Но ние не трябва да имаме страх в бъдеще, трябва да проявим кораж и е, ако сме започнали този път е, през 89-та година, трябва да го продължим. Напълно споделям е, схващането на колегата Берлингуер и това, което каза колегата Лолис. Всичко това може да функционира, ако има високо ниво на защита на потребителите. В момента имаме една парадоксална ситуация е, на скептични е, така позиции от страна на търговски организации, но по принцип те не са срещу такъв инструмент. Проблема е, че има нещо като черна котия. Трябва да проследим какви са позициите. Едните твърдят, че защитата на потребителите е на ниско ниво, другите се опасяват какво ще стане, ако тя е на високо ниво. Аз съвсем провокативно искам да посоча, че това ми напомня за някои дискусии във връзка с иновациите и техниката, но това, което ние правим като парламент и трябва да го направим и чрез доклада на Уолис, трябва да се опитаме да разбием тази черна котия и съвсем ясно да впишем в становището какво очакваме в качествено отношение от това досие, е, ако комисията има намерение след известно време да направи предложение за опционален инструмент и според мен е съвсем решаващо е, да е, си отделим достатъчно време тук в парламента за разглеждане на тази тема, защото става дума за сложен и комплексен правен инструмент, за който са необходими много консултации. Няма нужда да бързаме. Знаете, че този проект е от 89-та година и не трябва да прибързваме с тази материя. Смятам, че трябва да си отделим достатъчно време. Сега, наборът от инструменти мога да потвърдя и да подкрепя казаното госпожа Лолис е, е, аз е, мисля, че този набор от инструменти на практика съществува. Има редица решения на СЕО и те се прилагат винаги, когато националният законодател и европейския законодател започват е, да си задават въпроси какво може да се направи за потребителите, тогава прибягват към тези текстове, така че този набор от инструменти съществува. Важно е обаче ние да създадем повече възможности и това е последната точка, на която искам да се спра. Аз е, напълно осъзнавам критиката, е, по-точно не разбирам критиката, която идва от определени лобистки среди. Никой не принуждава към този инструмент. Той е опционален и а, е, който не е съгласен с а, е, неговото съдържание, просто няма да си служи с него. Съвсем просто. Но, както казах, той трябва да съществува паралелно с а, е, националните правни системи и трябва да гарантира високо ниво на защита на потребителите и който желая може да ползва този инструмент. Всичко това, което се носи като слухове, а, че а, с този този инструмент ще се наложи принуда, просто като че ли не бихме могли да го възприемем. Защо? Защото става дума за опционален инструмент. И ще видим, ако този инструмент се наложи като добър в практиката, добре. Ако не, то тогава ние ще си направим необходимите изводи. Но все пак не трябва да се лишаваме от използването на възможности, които предлага господин Звявка и след това господин Шатенмайер. Przewodniczący, я odniosłem takie wrażenie по wysłuchaniu Dajany, że... Аз съм съгласен с Даяна, че при общия вътрешен пазар трябва е, да гледаме нещата от двете страни. Не може да се каже, че чашата е полупълна или полупразна. Трябва да се зададем и въпроса защо гражданите не винаги са особено доволни от това, което се прави в Европейския съюз, защото не винаги разбират какво се прави и защото ние не винаги сме в състояние да предложим решения на техните съвсем ясни е, ежедневни проблеми. Затова много се радвам, че Даяна е избрала този подход. Ние трябва да насочим нашето внимание към малките и средни предприятия и към потребителите защото става дума за големи групи които са засегнати от мерките на Европейския съюз. В малките и средни предприятия броят на заетите е най-голям, а потребителите са една огромна група, която не може да се пренебрегва. Големите фирми и концерни нямат интерес от подобни регулационни инструменти, защото техните транзакции без това са обезпечени с всички възможни обезпечения. Има големи правни кантори, които им предлагат правна закрила. Обаче малките и средни предприятия, отделните потребители не разполагат с подобни инструменти и затова ние сме задължени да им предоставим възможност да използват инструменти, които са прости и разбираеми, без значение къде се намират тези граждани в Южна Португалия или в Естония. Важно е, и тук съм напълно съгласен с казаното от Даяна, че това не е инструмент, който решава трансгранични проблеми. Това, това е инструмент, който предлага решения в държавите членки, защото те трябва да свикнат с тези инструменти потребителите. Имам предвид и също всички онези, които са склонни да използват допълнителни добрите услуги, които се предлагат. Проблемът е, с наборът от инструменти е, всъщност не съществува. Тези инструменти трябва да бъдат прозрачни, трябва да се знае какво точно съдържа този набор и как следва да се прилага. Освен това трябва да имаме предвид, е, че отделните инструменти следва да бъдат опростени и трябва да бъдат предоставени на тези, които могат да ги прилагат. Проблем може да възникне с прецизирането, но ние ще продължим дебата по отношение на регламент Брюксел 1. По тази тема ще дискутираме отново. Става дума за отделни елементи, които трябва да бъдат обвързани. И тази тема предлага за нас огромен шанс да покажем на гражданите и фирмите какво е възможно нашата обща организация Европейския съюз, за чието цели ние се борим и ги отстояваме, е насочен към отделния гражданин и трябва да покажем това, че Европейския съюз функционира сигурно и добре. Благодаря. Благодаря, господин Штаотмайер. Благодаря, господин председател, дами и господа. Аз бих искал да поздравя от името на комисията госпожа Волес за впечатляващото качество на нейния доклад, и разбира се мнението на Европейския парламент е от изключително значение за комисията. Бих искал веднага да се обърна към най-важните моменти, които възникнаха във всички изказвания, а именно високото равнище на, потребител, на защитата на потребителите. Да, наистина трябва да работим на две нива. И тези две нива са правната защита и економическите предимства. И за това какъвто и да е окончателният акт, той трябва да гарантира не само високо ниво на защита на потребителите, но и да подобри ситуацията на мнозинството европейски потребители в съответствие с сегашните постижения на европейското право и националното законодателство на държавите членки. Така че ясно е, трябва да се гарантира това, че има ясни правни предимства за потребителя от гледна точка на правната му защита, в сравнение с сегашната европейска и национална правна уредба. Освен това, важно е не само да имаме по-добра правна защита и правни предимства, но и економически предимства. Да, имах вече възможност да ви предоставя някои статистически данни, но искам да повторя едно число отново. Сигурно си спомняте, че споменах данните, които искахме да получим от държавите членки, но те не бяха достатъчни. Но в 98 продукти в Кипър не са достъпни за потребителите в Китър онлайн. Но в повечето от половината държави членки е над 50% от тези 100 най-популярни продукта не могат да се купят по интернет. И сега повече при 50% от сделките по интернет с тези продукти, цената е средно с 10% по-ниска, ако те са закупени по интернет. Така че това е ясно предимство за потребителите. Те ще имат по богати избор и ще могат да плащат по-низки цени. Така че ние виждаме, че има и правна защита като аспект и економическите предимства за потребителя. Сега бих искал да се спра на някои подробности. Някои от нещата са споменати от госпожа Уолис нейния доклад. Първо, необходимостта от ясна дефиниция. Тя спомена за обществените поръчки. Отчитаме това. Второто е прилагането само в сферата на продажби на разстояние. Ни анализирах ние още не сме анализирали отзивит, свързани с зелената книга, тъй като крайния срок още не е изтекал, но моите впечатления от срещите и от отзивите, моето първоначално впечатление е, че секторът не иска да има ограничения, което да се отнася само до продажби на разстояние, защото това ще повлияе неблагоприятно на техните стратегии за пускане на продукти на пазара и маркетинг. Към господин Берлингер. Проблемът за противоречие с Венската конвенция за продажба на стоки може да се реши много лесно, ако има незадължителен инструмент и тогава ще може да се прилага член 6 на Венската конвенция и тогава съответно ще се получава дерогация от Венската конвенция, така че тук няма проблем. Господин Берлингой говореше и за альтернативното решаване на спорове. Разбира се, това е най-важният момент. Госпожа Уолес вече говореше за него в своя доклад и комисията също така говореше за, за законодателно предложение, което се предвижда за четвърт първото три месечи. Също така комисията ще предложи и такова законодателно предложение, свързано с извънсъдебно решаване на спорове и по-технически въпрос, свързан с това, което беше казано от госпожа Лине. Да, наистина, а сегашната проекто обща референтна рамка вече е спомената в директивата за потребителските права. Но това се отнася не само до правото защита на потребителите, но комисията в момента преработва в момента директивата за плащанията и изрично посочва в преамбюла, че в директивата, или по-скоро новото предложение с директивата за забавяне на плащанията, една от целите е да се приведе този текст в съответствие с проекта на общата референтна рамка. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. И накрая давам думата на госпожа Лолис. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги, които се изказаха. Мисля, че всички са абсолютно прави, включително и вие, че наистина не трябва да бързаме, трябва да гарантираме това, че и ние всички разбират какво се съдържа в тази кутия с инструменти, този набор с инструменти. Искам още веднъж да повторя това, че в петък се срещнах с редица малки и средни предприятия от мой избирателен район. Те бяха предимно от сферата на информационни технологии, продажба на бинокли, телескопи и включително и също така играчки за домашни котки и други сфери. И всички те искаха да търгуват през граница, но до сега те нямаха увереността, че могат да го направят. Те бяха много ентусиазирани от предлаганата перспектива. Но правилно каза господин Берлингуер, че той видя няколко пъти в моя доклад думата опростен. И това е точно думата, която чувах от тези предприятия. Те казаха, ние искаме законодателството или предложението да бъде опростено, то да бъде ясно и да бъде практически осъществимо. Мисля, че можем да дадем необходимата дефиниция и да отговорим на това, което е предмет на загриженост на малките и средни предприятия и потребителите. Э, Става ясно, че Срокът за внасяне на изменения ще бъде 3 март. Имаме повече от е, един месец за формулиране на изменения. И сега, моля, пред мен е, е молбата на е, колегата Чарен Болтс да се изтегне напред доклада за дериватите, защото трябва да се тръгне по-рано. Така че ако нямате нещо против, давам думата сега на колегата Шарен Болтс. Благодаря наистина установиха, че има някои други ангажименти във вид на изслушване, които налагат да си тръгна по-рано. Става дума за изслушване, изслушвания на хора, които ще бъдат част от новата надзорна архитектура и аз трябва да участвам. И разбира се, това ни свързва с онези неща, които се отнасят и до регулацията за инфраструктурата на европейския пазар. Първо бих искал да кажа, че дериватите, които са тема на този доклад, са договор между две страни, които се отнасят до определен продукт. Това може да бъде стока или финансов инструмент, така че ви можете да имате деривати, които се отнасят до акции, до чужда валута, до храна, до петрол, например, на фиксирана цена, на която ще бъде купена стоката в бъдеще. Основната цел да се предостави стабилност на онези, които купуват от гледна точка на разходите за тяхната фирма. И разбира се, това е важно също и за земеделските производители, например, когато става дума за селскостопански продукти, така че те да знаят на каква цена продават. Нещата стават по-сложни, когато се отнася до финансовия пазар, но така ли че дериватите са основни инструменти за управление на риска. Но когато има злоупотреби с тях или те се използват от хора, които не ги разбират, тези инструменти, чиято цел е да се управлява риска, самите те стават източник на риск. Някои деривати са много стандартизирани и те се търгуват на фондови борси, но някои се правят специално за целта на конкретната сделка и тяхната продължителност може да бъде няколко дни. Например, ако един танкер се намира в море, колко дни той още ще бъде в морето и какви са рисковете, които трябва да бъдат покрити. Тези специализирани деривати станаха известни като търговани извън борсата деривати. И особена загрижност предизвиква точно онези извънборсови деривати, за които не се знае кой с кого се свързват чрез тези договори и доколко взаимно свързани са други страни, например банките с тези деривати. Това стана особено ясно по време на финансовата криза. Мисля си, че е абсолютно правилно да се каже, че загрижеността за това какво би могло да се случи по време на финансовата криза са доста по- силни от това, което се случва в реалността. Обаче беше решено на международно ниво, че ще бъде разумно да има проследимост на това какво се случва с тези договори и да повечето от тях да бъдат е, решени или уредени по-скоро чрез централен контрагент и да бъдат регистрирани в е, бази данни, които се поддържат от надзорни органи, например от Европейския съвет за системен риск. Това се отнася до данни, които ще позволят на тези органи да видят дали има някакво натрупване на риска или дали хората, които имат големи позиции, дали могат те по този начин да създадат риск за цялата система. Така че това се прави на международно ниво и ще има регулация, която ще обхване тези въпрос е това ще бъде включено в измененията към директивата за пазарите на финансови инструменти. Както аз вече казах, дериватите са договори и тук в Комисията по правни въпроси ние разбираме, че има две страни в процеса и разбира се, едната страна далеч не е задължително да се намира в Европейския съюз. Така че ние трябва отново много внимателно да разгледаме международното сътрудничество, особено в такива сфери, като регистри на данни и централни контрагенти, за да гарантираме това, че създаваме нещо, което ще работи дори и една част от сделките да се извършат в Европейския съюз, а друга извън Европейския съюз. Докато съм на общите въпроси, искам много ясно да заявя, че търговията с деривати е нещо, което е доста динамично. И това е нещо, което също така може да напусне като ви търговия Европа, ако сгрешим. Европейските фирми могат просто да се обърнат към сделки, които се свършват, сделки с деривати, които се извършват в Европейския съюз и тогава ние изобщо няма да можем да регулираме, да последяваме тези сделки. Ние трябва да сме реалистични. Ние трябва да обединим силите си с други фактори на международната арена. В моят доклад искам да реша проблеми, отнасящи се до правната сигурност. Никой до сега не се е обърнал към мен по тези въпроси, но също така сигнализирам за няколко други важни въпроса. Първо, мисля, че има един основополагащ аспект, който е свързан, който се вписва в общата позиция на нашата комисия. Така първото, което направи, се отнася до търговските дружества. Те вече имат изключение изключения и аз предложих тези изключения да се използват за тях, например, чрез аудит. Например, имаше в миналото някои случаи с късите продажби и ако това стане и с дериватите, определено те биха могли да се възползват от такъв статус, който им дава изключение. И това може да бъде нещо и трябва да бъде нещо, което да се проверя чрез аудит. В изменение 39 аз разширих обхвата на търговските изключения, така че те да включват и финансиране чрез съкровищни бонове. Това се отнася също така и до обмена на валута и други финансови сделки за управление на финансирането, например форвардното купуване на стомана. Но отново това трябва да бъде предмет на задълбочена проверка при одитите, така че да се убедят аудиторите, че фирмата извършва неща, които не са финансови авантюри, а са неща, които са свързани с основния бизнес на фирмата. Освен това, говоря за това, че централните контрагенти трябва да се средоточат върху управлението на неизпълнението на дълга, за да се избегне възлагането на ненужно време върху плещите на данокоплатеца. Също така говоря за необходимостта от резервна ликвидност, предоставена централните банки. Този въпрос отново трябва да се решава в международен аспект, но има опасност, че ако всеки път, когато имате затруднение, вие веднага се обръщате към Централната банка за ликвидност, то това означава, че първата стъпка при всяко едно затруднение е затруднение де-факто за данакоплатеца. Сега за изменение 16. Отказвам се от термина защита на клиента и говоря за управление на риска и на изпълнението на дълга. Защото всеки път, когато има някой в риск, не трябва да допускаме държавата веднага да се намесва и да го спасява. Що се отнася до фирмите, смятам, че е разумно да бъдат изключени задължения за клиринг, които са свързани с сделки между групи от фирми и мисля, че това подчертава значението на подобни сделки. Също така въвеждам изключения за пенсионните фондове. Мисля, че това е един важен дебат, който може да се развие в бъдеще, в зависимост от това какво ще се случи с изключенията и липсата на изключенията за обмена на валутата, която се използва пенсионните фондове, за да защитят от риск своите инвестиции в други страни. Също така има проблем за това какъв вид обезпечение ще се използват от пенсионните фондове, които имат обикновено дългосрочни инвестиции и какво могат пенсионните фондове да договарят с централните контрагенти, например, те могат да осребряват облигации като обезпечени и след това централният контрагент може да обърне тези средства отново в облигации. Разбира се, това са високи разходи за пенсионните фондове и това е нещо, което не трябва да се прави сега, когато имаме толкова демографски предизвикателства. И искаме хората да финансират своите пенсии, а не да имат излишни разходи, свързани с пенсионното осигуряване. Също така смятам, че ако ще бъде направено изключение за корпорации, трябва да бъде направено изключение за пенсионните фондове, които са част от тези корпорации. Това също е свързано с важния момент дали е необходимо наистина всичко да се обръща в налични средства – когато става дума за определени видове ценни книжа. И за това предложих по-общо изменение, което клони точно в тази посока. Също така стои въпросът кога трябва да започне клиринга и дали то трябва да има обратна сила. Разбира се, тук имаме правен проблем, а именно, че в Германия не се смята, че е добре да има законодателство с обратна сила, но това може да се направи, ако има надлежно предупреждение. В моето изменение говоря за международно споразумение по този въпрос. Мисля си, че не бях достатъчно точна в този текст, защото наистина в САЩ, въпреки че а, там има определени проблеми, а, там започна централната клингова дейност преди ние да сме започнали. И мисля, че е разумно да се опитаме да имаме определени разпоредби с, обратно действие, за да можем да приведем нашата практика в съответствие с тази на други държави. Но не трябва да стигаме до ситуация, в която нашите дружества да трябва да поемат разходи, които не са сигурни и са доста рисковани, дори да ги предупредим за това. Така че мисля си, че трябва отново да се спрем на този въпрос. Отчитането пред надзорните органи, разбира се, и събирането на данни в регистри не е толкова противоречим въпрос, тъй като по този начин ние веднага ще знаем кои се рисковете ще можем веднага да ги управляваме и така че мисля си, че тук нещата са задоволителни. Също така Говоря за недискриминация. Тук специално подчертавам и изменения от 20 до 23, но има и някои други изменения. Не мисля, че е подходящо централните контрагенти да имат различни условия за различни организации в зависимост от това какви са тези организации. Смятам, че критериите трябва винаги да се основават върху управление на риска, а не собствеността от това какви акции кой притежава и изобщо не трябва да се създават някакви изключителни условия. В изменение 23 призовава към мониторинг и отчетност при условия и договорености за изключителни разрешителни. Смятам, че тук трябва да създадем един набор от принципи. Мисля си, че този принцип за изключителен режим идва също от някъде другаде. То, това особено въжи за тези случаи, когато се включва и интелектуалната собственост. В много случаи виждаме, че се създават де-факто стандарти и ние трябва да потърсим съответствие с стандарти в други сфери, например сферата на промишлеността. Като цяло трябва да се стремим към не дискриминиран режим при издаване на разрешителни, а не към разрешителни върху принципа на изключенията. И разбира се, това трябва да се прави съразмерно. Тоест, не трябва да се издава една е, едно цяло разрешително, хващащо всички видове дейности, ако предприятието или търговско дружество се занимава само с част от тези дейности. И в сферата на е, финансовите услуги е необходимо да се разгледа въпрос разрешителните. В изменение 26 казвам, че цялата отчетност трябва да се извършва в съответствие с международно признати стандарти. По този начин се улеснява проверката и ние също така тук можем да работим в сътрудничество с международните фактори. Освен това, говоря за данните, които се събират в регистрите на данни и в други регистри. Трябва да имаме необходимите стандарти за защита на данни, особено когато става дума за трансгранични операции, фирми. И тук трябва да се обединим с други международни фактори, най-вече САЩ. Също така трябва много ясно да гарантираме, че данните в регистрите могат да се използват по нещо като търговски начин, който обаче не подкопава търговската дейност. И това отново е свързано с условията за издаване на разрешителни. Аз искам определено издаването на разрешителните да бъде ед... с една предварителна процедура – не трябва, когато някой е започнал търговска дейност, изведнъж да установява, че вашите данни, съхранявани в регистъра, се използват от някого, който може да съсипе вашата фирма. Също така предлагам за подходяща проверка на лицата, които ще управляват централните контрагенти. Също така говори за разделянето на сметките и наличните средства. Много е важно да се знае кой притежава определени пари или активи, но има доста разходи, които са свързани с това разделяне и защита, и ако щете дори поставяне, очертаване на граници. За това задам въпроса дали наистина искаме да имаме по-високи разходи, но по-голямо разделяне на активите и ако това е избор на някога, той може да го направи, но това не трябва да бъде поставено като задължително условие при положение, че счетоводството се води достатъчно ясно и ясно кой какви активи притежава и къде се намират това. По този начин могат да бъдат обединявани от различни търговски дружества, техните обезпечения. По този начин те ще намаляват своите разходи. Т.е. трябва да сме абсолютно наясно, че тези процедури ще доведат до високи разходи, не само на финансовия сектор. И не дайте да смятате, че високите разходи за финансовия сектор – е нещо, с което те не могат да се справят. Те просто ще прехвърлят на потребители тези по-високи разходи. Така че трябва да отчитаме непрекъснато това съображение за повишените разходи. Също така в някои изменения предвиждам ролята на парламента, например, при разследването защо някои глоби или други санкции, препоръчани от Европейския орган за ценни книжа и пазари, не се отчитат от комисията. По този начин се опитвам да отговоря на незадоволителните условия, които ние знаем, обкажават делото Морони. Ние знаем, че тук резултатът е доста неудовлетворителен и той е свързан и с регулацията на агенциите за кредитен рейтинг. И тук комисията нищо не постигна. Ние искахме да има три фиксирани вида глоби, от които да избира Европейски орган за ценни книжа и пазари, а не да има една скала. И ако комисията не се вслуша в нашето предложение, предлагам да проведем изслушване в парламента, където комисията и членовете на европейските надзорни органи да обяснят своята позиция. Разбира се, тук може да се поставят много въпроси, но смятам, че трябва да можем да разберем как се развива ситуацията. Същото направих, бих направила, ако комисията не изпълни препоръката за признаването на регистрите на търговски данни. И последно, това е едно от последните изменения. То е свързано с създаването на сайт на Европейския орган за ценни книжа и пазари, за да знаем как, какви са процедурите, как те се развиват, кой какви правомощи има. Може би ще има някои проблеми, но това отговаря на това, което сме направили в други области. Има, разбира се, и някои други аспекти. Някои от тях са твърде технически, но като цяло аз се стремях да се огранича само с тези въпроси, които внасят правна яснота. Колеги, надявам се, че ще ме разберете. И тук един от основните въпроси е въпросът за предаването на права на собственост, включително интелектуална собственост – мисля си, че членовете на тази комисия могат да видят взаимовръзката между тези въпроси, работата на нашата комисия, както и дружественото право. Благодаря ви, това беше моето уводно слово. С удоволствие ще отговоря на всички ваши въпроси. Благодаря за въведението в тази толкова комплексна тема. Имам две изказвания, колегата Брек и колегата Буду. Благодаря. Искам да благодаря изрично на докладчика за това, че много подробно се е занимала с темата. Големият брой на измененията е свидетелство за това, но предвид политическото значение и както вече беше казано комплексността на тази тема, можем да установим, че е наистина необходимо някой да се занимае толкова задълбочено с тази тема. Както Шарън пише в своите мотиви, всички деривати трябва в бъдеще да се предлагат на борсите, респективно на електронни партии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 също така тези документи, тези инструменти трябва да бъдат регистрирани в регистра на транзакциите. И също така се посочват и други моменти в мотивите, но аз искам особено да се спра на това, което не ми харесва особено в проекто доклада. Имам предвид ролята на Европейския орган за ценни книжа и пазари. Вие ясно осъзнавате проблематиката, обаче в крайна сметка трябва да е е видно, че Европейският орган за ценни книжа и пазари ще получи определени функции, когато става дума за управление на сделките с деривати. Много често те са трансгранични и правомощията са в националните органи. Съществува опасност да се развие система, която да не която в крайна сметка да позволява допускане, издаване на разрешителни в тази тази държава членка, където правната уредба е най-либерална. Въпреки наистина много всеобхватното становище, аз имам някои въпроси, които искам да задам сега. А, именно, а, трябва ли а, централните контрагенти а, да бъдат а, частноправни дружества и респективно къде съществува опасност от конфликт на интереси? Тря... Значи всъщност централните контрагенти не трябва да бъдат е, образувани според е, класа на ценните книжа, според класа на е, вложенията. И също така не трябва да се допуска да накоплаците да заплащат големи суми под формата на данъци за това, че да речем, централен контрагент е изпаднал в несъстоятелност. Да на коплаците трябва да бъдат запазени от това. Също така, искам да посоча избягването на арбитража при легориране. И в този смисъл бих ви била много благодарна, ако се спрете по-подробно на тези въпроси, въпреки наистина вашето много всеобхватно и подробно становище. Благодаря. Благодаря колегата Буду. Câteva cuvinte de spus în calitate de shadow. Благодаря. Искам да кажа няколко думи като докладчик в Сянка. Смятам, че най-важните ползи ще проистекат от приемането на мерки, които ще наложат прилагането на обещетение чрез централните контрагенти, които отговарят на определени критерии и условия. Трябва да заложим конкретни цели в това отношение за двустранните обещетения при търговията. за извънборсовите деривати. Трябва да, запитва, да питаме участниците за допълнителна информация, която а, имат и която може да се събира в централни регистри. Ако пък не може да се предоставя такава информация за централни регистри, трябва да се изпраща на регулаторните органи и те трябва да публикуват обобщена информация за своите позиции. Относно нефинансовите централни контрагенти, те трябва да попадат под разпоредбите на сега действащия регламент, с изключение на ситуация, когато тяхната позиция относно не борс, извънборсовите деривати, отговаря на прага, който е от значение във връзка с системния риск. Тези вънборсови деривати имат пряка връзка с търгуването, с хеджирането, с спекулациите и именно в такива случаи трябва да дават повече информация. Другите случаи трябва да се прилагат за извън борсови деривати, а, при които има нефинансови а, е, дейности а, е, от съществено значение за конкретния пазар. Нефинансовите контрагенти, които надвишават заложения прак, трябва да предоставят информация за търговския регистр. Всички контракти трябва да бъдат обявявани, както и всички промени в сключени договори. Предложението на комисията е добре изготвено в частта си относно фонда и не виждам потребност там да се правят промени. Но от правна гледна точка са необходими известни промени и те трябва да се включат в съответните изменения. Що се отнася до обещетенията на финансови и нефинансови контрагенти, в случай, че надвишават праговете, смятам, че трябва да има взаимно компенсиране. Благодаря. Накрая колегата Болци, е, след това ще определя срока за внасяне на изменения. Благодаря. В отговор на въпроса смятам, че що се отнася до укрепването на Европейския орган за ценни книжа и пазари в всички отраслови нормативни актове се уреждат въпросите така, че да функционира добре. На, мес... на моменти обаче е, се случват неща, които са доста разстройващи според мен. Макар, че регулирането трябва да се осъществява в близост до пазара, с ресурси, които са на лице в националните надзорни органи, въпреки това смятам, че в някои случаи искаме Европейския орган за ценни книжа и пазари да е в състояние да прави повече от това, което им се разрешава. Иначе се озоваваме в параграф 22 и евентуално в някакъв бъдещ момент може би ще трябва да се обърнем към съда на европейските общности и да кажем, ами ние не можем да прилагаме повече тази правна уредба, молим ви, дайте ни по-конкретно съдебно решение, което да отчита специфичното естество на финансовия отрасъл. Може би още е рано да го направим, просто ще трябва да изчакаме да видим практиката каква ще бъде за напред, но това е нещо, което ми свети като червена лампичка. Относно централните контрахенти, да, те ще са частни. Не, не бихме искали да изградим структура, която ще си го изкара на накоплатеца. Просто искаме да имаме такава структура, която да се ръководи от държавата. И именно поради това трябва да сме много внимателни за нейните връзки с Централната банка, ако няма правилно управление на риска и съответните предпазни клаузи, ще трябва чрез вида на собствеността да се управляват потенциалните конфликти. И това ще се случва на ниво е, управленските структури, както става и с агенциите за кредитен рейтинг. Дали е определен клас акции ще бъдат подложени на клиринг и кой точно ще извърши клиринга, всичко това са доста обширни а, е, процедури и съответно органа за ценни книжа и пазари трябва да определи за кои точно класове ценни книжа трябва да има клиринг, е, какви процедури да се прилагат за този клиринг. Но при това положение може да се окажем в ситуация, че е, има определени активи, които централният контрагент отказва да подложи на клиринг, защото е прекалено рисковано. И тогава ще искаме да разберем защо е толкова рисковано, ще искаме нещо да бъде подложено на централен клиринг, защото това е най-подходящия начин, обаче това е един доста рисков въпрос. Е, в смисъл. Изготвили сме нещо, което да е, се използва като извън борсов дериват, а пък всъщност нещата да не стоят точно така. Обедена съм, че ще има множество други изменения, които ще предложи комисията, економическата комисия на парламента. Но, имайки предвид е, рамката, в нея трябва да разбираме добре точно какво правим. Това съм изложила и в измененията, които съм предложила. За избягването на арбитражни процедури и дали въобще да има арбитраж с други държави, ние се стремим да създадем една рамка, която избягва арбитража. Могат да се приложат и прагове. Мисля, че, както каза и господин Бодро, трябва да а, обмислим тези прагове. Има компании, които а, им се радват на изключение в а, аспекта за системния си риск. Има корпорации, които са много по-големи от финансови институции. Петролните са обичайен пример в този контекст. Относно праговете, е, внесла съм едно изменение с цел е, до изясняване на разпоредбата, защото дали е приемем или не да има прагове, трябва да се а, е, отчита каква е цената на договора, когато той бъде сключен. Обаче, ако настъпи промяна в тази цена, в тази стойност на договора, може да се получи йо-йо ефект и компаниите да обесценяват някои от своите активи, Тоест, е, трябва да има обързване с първоначалната цена на договора при подписването. На мен ми се струва, че по този начин ще се опростят нещата. Не желаете една фирма, която достигне близо до прага, да търси начини да избегне е, момента, в който ще го достигне и да се възползва от е, флуктуациите на пазара. Не мисля, че съм била изцяло изчерпателна. Според мен ще трябва стотици изменения да се направят, за да стане документа изцяло изчерпателен. Аз се опитвам да се огранича само до тези аспекти, където се прилага фирменото право, търговския закон, разпоредбите относно ценните книжа. Смятам, че тук в тази комисия имаме нужните експерти, да, за да изготвим едно становище, което да отиде по надлежния ред в другите комисии. Реалистично погледнато, мисля, че можем да оставим дебата а, на економическата комисия за, по аспектите, които са пряко в техните компетенции но нека да се опитаме да направим максималното, което можем тук в рамките на капацитета на нашата юридическа комисия, комисията по правни въпроси. Благодаря. 4 февруари е срока за внасяне на изменения. И сега се връщаме към точка 4 от дневния ред. Става дума за одитна политика, полки от кризата. Давам думата на докладчика господин Хидалго. Благодаря, господин председател. Вие посочихте присъствието на едно лице, бивш депутат и министър Ана Паласио. Подчертахте, че тя е била председател тук на тази комисия и вашата работа е свързана с днешния дебат, който желаем да продължим и утре. Става дума за дебат по важни теми, като например патентите. Вашата работа, значи, продължава да дава плодове. Е, искам да приветствам усилията на комисията и в частност на комисар Барние – Зелената книга, която беше обект на консултации в цяла Европа, предлага много възможности и бяха проведени също много конференции и много дебати по проблематиката, която се засяга в нея. Всички тези инструменти е, ми дават повод като докладчик да покажа какво в действителност е, трябва да бъде нашата цел тук в е, парламента. И, и тази цел ние трябва да преследваме заедно с другите институции. Трябва да установим какви са последиците от кризата, трябва да уточним какво трябва да се направи, за да избягваме в бъдеще системни кризи. трябва да определим какъв да, баш, да бъде нашият принос за това. Господин Барние трябва да идентифицира какво е необходимо. Е, ние винаги сме твърдяли, че олигополите и монополите са нещо лошо. Европейският съюз винаги е бил срещу тях и ние трябва всички заедно да положим усилия, за да избягваме олигополите и то е, навсякъде. Този принцип е, се прилага още повече и с по-голяма сила за онези сектори, които предизвикаха кризата. Има и ще има големи поддръжници на статуквото. Ние установихме това и сега, и по време на миналия мандат. Много желаят да бъде много хора всъщност желаят да бъде запазено статуквото. Като се абстрахираме от идеологиите, можем да посочим, че такива има във всички политически групи на парламента, но нашата задача е да предотвратим точно такива явления и а, е, трябва да се стремим да излезем извън рамките на статуквото. Разбира се, случват се много неща по време на кризата, но ние не трябва да бъдем а, е, винаги отговорни за това трябва да бъдат обсъдени в тази връзка темите за олигополите и за монополите, а също и други теми, които засегна господин Барние. Благодаря. Колегата Регнер, моля. Благодаря. Аз искам да засегна само допълнителни аспекти. Става дума за това, че аудиторите трябва да бъдат е, независими, да се ползват с особена независимост. И моите аспекти, които искам да внеса тук, са следните. Най-вече е, Имам предвид аудиторите в финансовия сектор. Там има твърде малко аудиторски дружества и е, те всъщност е, дадоха повод да се занимаваме изобщо с това досие. Смятам, че във всички случаи трябва да подкрепим комисията по отношение на всички мерки предлагани от нея, така че да имаме по-голямо предлагане на пазара на одита. Е, не може е, в е, тази сфера да действат само едни и същи оритори. В някои сектори аудиторите са твърде малко на пазара. Освен това, още един аспект искам да спомена. Тук трябва да обърнем особено внимание на начина по който се извършва аудитора в монистични системи и в ду дуалистични системи. Аз мисля, че точно в такива системи, които са дуалистични, и е, където е, аз имам доста големи познания, трябва да се отчете аспекта на е, работника, който в дългосрочен план е, проявява интерес е, към успеха на фирмата, в която работи. И е, трябва да се създаде система, при която надзорният съвет в предприятието да има определени отговорности и всъщност по този начин да се повиши обхвата на тези отговорности, дори когато се делегират и на други органи. И тук е разлика с а, м, аудиторите, които действат в една монистична система. А, комисията посочва, че тук а, ние трябва да. А, въведем единни стандарти в Европа. Това не е лесно, обаче във всички случаи е, мисля, че е редно да подкрепим комисията в тези усилия. Сега, аз самият също искам да взема думата. Споделям казаното от колегата Регнер и нейните изводи. Аз е, всъщност е, съм доста скептичен е, към идеята, която е предложена в е, е, документа на комисията. Това, че се мисли, че държавата прави нещата по-добре е погрешно. Ако има система, в която действат изключително независими надзорни органи, аз мисля, че баланс ще се постигне по този начин. Това, което смятам, че е абсолютно правилно в предложенията на комисията, е най-вече принципа, че този, който извършва одит, не трябва да предлага консултантски услуги, обратното. Не трябва да има смесване. Спомням си, когато обсъждахме осмата директива, колегата Дорн беше докладчик тогава, ние винаги поставяхме това изискване и казвахме, че не може да съществува подобно нещо. Трябва да има ясно разделяне на функциите. Разбира се, тук трябва да се предвидят конкретни срокове е, за е, извършване на това разделяне и е, понякога бих искал да посоча, че принципът за смяна в функциите трябва да се прилага много внимателно. Но това е моята първа оценка. Ще проведем по-подробна дискусия по тази тема. В момента няма желаящи за изказвания. На следващото заседание ще включим тази точка отново в дневния ред и е, вече ще бъде представен е, проекто доклад. Колегата Маси. Благодаря, господин председател. Да, наистина. Изцяло съм съгласен с това, което казаха колегите и с това, което казахте самия вие. Целият този въпрос за ротацията е от основополагащо значение. Ние го разглеждахме много подробно по време на предишния мандат на парламента. Говорихме за целият този въпрос на ротация на аудиторите, защото това е един от начините да постигнем напредък. Като цяло имаме четири основни групировки от аудитиращи фирми, които предлагат най-висококачествени одитни услуги на големи фирми. И това не е приемливо. Ние трябва да решим този проблем. Трябва да се предприемат някакви действия, за да се подобри ситуацията на пазара. Изцяло споделям вашата загриженост, господин председател. Загрижен съм, за това, че една трета страна има право да назначава аудиторите. Това е част от консултациите, провеждани от комисията. Но това е до някъде теоретичен въпрос, защото на практика просто това не е осъществимо. Това е нещо, което не можем да включим в законодателството, нито в буквата му и още по-малко в духа му. Просто ние не можем изобщо да предложим трета страна да назначава аудитори. Т.е. ние трябва просто да съгласуваме каква ще бъде нашата линия. Това излиза извън рамките на дадения ми мандат. И това не е част от това, което се обмисля от господин Варния. Така че смятам, че трябва много сериозно да се противопоставим на нещо, което не е осъществимо и не отговаря на економическата реалност. И разбира се, аз няма да включвам това като централна част на моя доклад. Благодаря. Тогава преминаваме към следващата точка. Това е точка 5. Корпоративно управление в финансовите институции. Колегата Тайн има думата. Да, Ние предоставяме становище, което е задължително за ЕКОН в някои точки и също така се взема предвид е, и политиката на заплащане. Е, тук водещата комисия е ЕКОН, като всъщност е, основната цел е да се направят полуки от финансовата криза и да се укрепи корпоративното управление. Едно добро корпоративно управление се приема като част от реформата на финансовите пазари и предотвратяването на кризи на тези пазари. Тъй като става дума за много точки и и за много внесени въпроси. Аз искам да се концентрирам върху основните от тях, които всъщност се оказаха най-спорните въпроси. Първият въпрос се отнася до това колко мандата може да се изпълняват в надзорен съвет и в управителен съвет. Аз е, предложих ограничение върху три, като за разлика от господин Фокс от е, ЕКОН, в рамките на един и същ финансов концерт няколко мандата, ако се изпълняват, се приемат за един, така че е, се взема предвид повечето работа, която е свързана с изпълняването на тези мандати. Бяха предложени и пет мандата мандата като граница 5 мандата в управителен съвет. И в крайна сметка смятам, че когато става дума за законодателно предложение, комисията ще предложи нещо наистина много подробно, много детайлно, като се вземе предвид и принципа на съразмерност. Ние всъщност би трябвало само да посочим че ние сме е, като цяло за ограничаване на броя на мандатите в е, управителните съвети. Един е, друг важен въпрос е свързан с различията в начина на управление, както по същество, така и културно обословени. Тук се дискутира и броят на жените в управителните съвети. Ние имахме среща с докладчиците в Сянка и там се споразумяхме за поетапен план, чиято крайна цел да бъде достигане на квота на участие на жените в управителните съвети от 40%. Господин Боду е, не е съвсем съгласен и мисля, че ще внесе предложение за изменение, но аз е, знам, че тенденцията в някои държави членки върви към е, въвеждане на квоти за жени, а в някои финансови институции нещата вече са много напреднали в момента в Испания, Финландия, Шведия, Швеция, Нидерландия а от 30 януари и във Франция ще има квота за участие на жени. Е, знаете, че първите резултати идват от Норвегия и е, дори е, обединенията, съюзите на фирмите, които са въвели квоти, сега докладват положителни резултати. Имаше някои условия в Норвегия, които бяха устаряли и бяха е, преодоляни по този начин, като резултатите сега са по-добри. Е, така че вече ние имаме е, съобщения от практиката в Норвегия. След това става дума за вътрешния контрол върху финансовия риск и как трябва да изглежда вътрешния контрол. Тук аз посочвам функционалността на системата на вътрешен контрол и това, че такава система трябва да се възприеме от управителния съвет. Аз допълнително предложих нещо, което не се предвиждаше в Зелената книга. външните аудитори, да, подлагат на одит този управлението на риска. Аз мисля, че това е една доста сложна точка, която трябва да се разглежда в фона на целия доклад и на предложенията на господин Масип. Друг въпрос, какво ще се случи, когато при външен одит се констатира, че се застрашава институцията и нейното развитие. Какво трябва да се направи в такъв случай? Аз посочих, че е необходимо външните аудитори не само да съобщават констатациите си на управителния съвет, но и да уведомяват компетентните надзорни органи. Както казах, това е вписано и в Зелената книга. Повечето специалисти, с които говорих, бяха за това и посочиха, че трябва да докладват националните надзорни органи, а, а и е, те са задължени да докладват на Европейския надзорен орган. От моята дейност като нотариус аз знам какъв е крайният ефект от е, всичко това. Е, в крайна сметка аудиторите не могат да поемат компетентност за последното решение по даден казус. Аз мисля, че в случая трябва да бъде обединена и нотариална камера и е, в този случай е, ще трябва да бъде уведомен и националният надзорен орган, е, за да може да уведоми вече по съответен начин Европейският надзорен орган. Аз посочих, че институционалните инвеститори трябва да бъдат задължени да правят публични декларации за всякакви отклонения от това, което е предписано в Европейския етичен кодекс. Освен това се поставя акцента върху създаването на един европейски кодекс. В момента имаме различни кодекси и, както казах, е важно той да бъде единен. Това беше предложено от комисията, а ние трябва да гласуваме в Великобритания, например, съществува кодекс за добри практики на институционалните инвеститори. Е, той е, може да послужи като образец за създаването на Европейски кодекс. След това Става дума за отговорността на членовете на управителния съвет е, първо наказателно правна отговорност, но и гражданско правна отговорност. Що се отнася до наказателната отговорност, е, там а, е, няма правно основание в европейското законодателство. Говори се за минимална хармонизация. И а, защо? Защото няма съответните компетенции на европейско равнище. Що се отнася до гражданската отговорност, в отделните държави разликите са огромни. В някои от тях тях е, се носи отговорност за обикновен случай на непредпазливост, в други е, страни е, нещата изглеждат по друг начин. От комисията научих, че в крайна сметка ще може да се направи само едно законодателно предложение, с което ще се въведе един малко по-всеобхватен асесмент. Така че в момента ние не можем да кажем какви точно правила действат в отделните държави по отношение на гражданската отговорност отговорност. Аз бях малко по-резервирана и предложих въвеждането на минимални европейски стандарти по отношение на отговорността на членовете на управителни съвети. Що се отнася до заплащането, към 1 януари 2011 година беше е, директивата за собствения капитал – и тя влезе в сила. Транспонирана е в националните законодателства на всички държави членки, доколкото ми е известно. Смятам, че там е, се съдържа една пълна уредба на материята, за която говорим. Също така е, в тази директива са влезли всички идеи на съответните европейски политики в тази област и аз, честно казано, съм нетърпелива да видя какви ще бъдат резултатите от тази директива за собствения капитал в практиката. Защото съществувайки защото като съществува тази директива, ние всъщност вече е, можем да кажем, че с това е, се урежда и заплащането на членовете на управителните съвети. Сега е, трябва да се направи връзка и с доклада на господин Масип за аудиторите, външните аудитори и членовете на управителните съвети подлежат на забрана с, за сделки с финансовите концерни, така че в крайна сметка се забранява е, колизията на интереси. Това е, мога да кажа по е, най-важните и най-спорните точки по тази тема. Благодаря. Благодаря, колега, за това подробно представяне. Колегата Буду и колегата Раймер след това. Благодаря, господин председател. Като докладчик Сянка, също така бих искал да направя някои бележки. Първо, зелената книга на комисията е един въпросник – който би могъл да доведе до намаляване на риска от фалит на финансови институции. Тези фалити могат да проистичат от лошо управление, лошо корпоративно управление. Тоест ние, ние тук говорим за конфликт на интереси, реално изпълнение на принципите за добро управление от финансовите институции, управление на риска, ролята на акционерите, ролята на управителните органи, на надзорните органи и на аудиторите. Бих искал да спомена отговорите, както аз ги виждам като докладчик в сянка. Смятам, че трябва да повишим значението на ролята на акционерите чрез увеличаване на тяхното участие, например, чрез електронно гласуване. Важно е да повишим отговорността на членовете на управителните органи, така че те да са, имат възможност по-ефективно да контролират дейността на менеджерите, на менеджерите и така да имат необходимата професионална, е, професион, необходимите професионални знания. Важно е да се гарантира ясното разделяне между управителните органи на корпорацията и управленския състав на средно ниво. Само финансови институции с ниво на активи, което може да представлява риск за цялата система в резултат от техния фалит, трябва да бъдат обхванати от това предложение инвестиционните дружества или депозитари не трябва да разкриват самоличността на техните акционери. И накрая искам да посоча, че е изключително важно да се намалява риска, но това не трябва да става за сметка на капацитета на финансовите институции да запазят своята конкурентоспособност в сравнение с подобни институции в САЩ или в други страни. Стана дума за квоти в управителните съвети. Около 40% се посочва, че трябва да бъде квотата за жени. Лично аз смятам, че не мисля, че това ще проработи, това въвеждане на квоти, защото в повечето случаи тези фирми са акционерни дружества, те се котират на борсата и те работят въз основа на принципа на кумулативния вод, т.е. всеки акционер дава своя глас на онзи човек, който според акционера е най-компетентен да бъде част от управителния орган, управителния съвет, например. И ако има задължителна квота, ще трябва да имаме два управителни съвета. Единият в резултат от гласуването на акционерите и втория проистичащ от квотата това ще отвори котията на Пандора. Може би след няколко години ние ще решим да въведем квота за хора с увреждания, хора с альтернативна сексуална ориентация и нататък. И защо къде ще спрем? Що се отнася до разкриването на информация от страна на аудиторите, това трябва да бъде само един вариант. Това не трябва да бъде задължително, защото аудиторите не могат да бъдат задължавани да предоставят информация, която е е, станала достъпна до тях в резултат от професионалната им дейност. Разбира се, потенциалните инвеститори трябва да имат ясна представа за ситуацията на съответното търговско дружество. Е, но ако аудиторите бъдат задължени и да оценяват риска, ако ние ги накараме да провеждат одити на риска, то ние ще ускъпим тяхната дейност и допълнително ще уточним тяхната дейност. Мисля си, че това не е тяхната работа. Има специализирани фирми, които оценяват риска. Флекнер. Благодаря. Докладчикът много подробно представи отделните точки от дискусията с докладчиците в Сянка. Благодаря за това подробно представяне и мога да посоча, че имахме много конструктивна дискусия. По тази причина аз сега няма да се спирам на всички точки, а само на три, които за мен са особено важни. Първо, съвсем накратко по тема заплащане. Естествено, ние имаме съответни разпоредби, въпреки това аз съм убедена, че когато говорим за корпоративно управление, това е една много важна точка и естествено тя трябва да бъде включена в нашите разсъждения. Второ, за квотата за участие на жени, това е една много спорна тема. Нека да припомня накратко. Естествено има страни, в които е изработен по етапен план. В Германия мисля, че е така. И въпреки економическите економическата криза, въпреки големия обмен е, между е, членове на надзорни управителни съвети, е, основно те се доминираха от мъже. Жените не получиха много голямо парче от тортата и за това моето лично мнение, че има смисъл да се въведе такава квота с закон. Но от друга страна аз съм достатъчно е, близка до реалността е, и смятам, че трябва да се намери един добър компромис. Само по този начин ще бъде е, възможно да е, постигнем нещо. Говорихме за тази тема, говорихме за това, че 40% трябва да има присъствие на другия пол и като че ли има малко неразбиране в това, което твърдим и начина по който се разбира 40 плюс 40 е 80, а не 100, ако искаме равно присъствие от 40% на двата пола, така че в край крайна сметка трябва да подберем друг израз. И трето, участие в управлението на предприятието. Зелената книга като че ли не отделя голямо внимание на функциите на управителния съвет и смятам, че точно това трябва да стане предмет на един засилен акцент от страна на нашата комисия. Ние трябва много по- силно да откроим принципа на демокрация в економиката, а не специфичните правила, които познаваме в Германия и Австрия. Нямам предвид такива частни случаи. Трябва лицата, е, които са част от е, персонала, е, когато биват избирани за членове на управителния съвет, да имат необходимата професионална компетентност. Благодаря. Давам думата на колегата Фокс като докладчик във водещата комисия. Благодаря, господин председател, че ми дадохте думата. Дойдох тук, за да изслушам обсъждането на това становище, но всъщност моят колега господин Карим няма възможност да е тук, така че смятам, че не бихте възразили в своето изказване да представя и вижданията на моята група. Най-напред искам да благодаря на докладчика за това проекто становище. Много ми харесва а, обширния обхват и разумните предложения в него, които ние можем да приемем. Системното естество на финансовия сектор означава, че ако вие сте една финансова институция, трябва особено много да се грижите за своето корпоративно управление. Нещата не са както при обикновена компания. Ако се срине корпорацията ви, това ще се отрази и на дънакоплаците. Тоест, необходимо ще е и допълнителна намеса от страна на държавата и на европейския дънакоплатец. Така че е необходимо да защитим дънакоплаците от появата на, втори, на такава ситуация за втори път. Съгласен съм, че трябва да има презумпция, че а, не трябва да има повече от три мандата в борда. Казвам презумпция, защото в някои случаи може да е подходящо. Ако дадено лице има изключително големи експертни знания и умение да бъде член на борда на по-малки институции, е, финансови институции, но да бъде за по-дълго време. Ако е много голяма и важна финансовата институция, може да се окаже по-удачно лицето да е член само на един борт. Тоест, е, трябва да приложим подхода обяснение в случай на несъгласие и да обясним на регулаторния орган защо това е приемливия вариант. По въпроса за е, членовете на борда и тяхното многообразие. Смятам, че трябва да насърчаваме жените да се кандидатират за висши позиции, но не смятам, че правилният начин да се постигне това е изискване в правните актове. Коментар от залата, но би помогнало. Благодаря ви. Моето виждане е, че е, за тези финансови институции е необходимо лицата да се назначават според техните заслуги. Заслугите да са първия критерий техните лични качества. Това, което наблюдаваме в някои финансови институции е, че има неизпълнителни директори, които нямат нито личните качества, нито способността да се изправят срещу всемогъщите е, висши изпълнителни директори. Така че според мен е много важно хората да бъдат с максимално високи качества и незаконовото регулиране е начина е, да се управлява съотношението. Относно точка 6 Кодекса за добри практики за институционални институционалните инвеститори, разработен в е, Великобритания. Смятам, че този кодекс би могъл да послужи като модел за кодекс на Европа. И накрая по въпроса за възнагражденията, макар и директивата за капиталовите изисквания да има а, е, своето значение, платежоспособността също има връзка с политиката за определяне на възнагражденията. Може би докладчика ще реши да включи и това в своето становище. Благодаря ви за вниманието. Много ви благодаря за коментара. Следващият оратор. Тъл, взимам думата, за да направя едно изказване в подкрепа на това, което каза господин Бодо и преди малко господин Фокс по-специално относно квотите. И тук искам да поставя моето принципно виждане въобще като цяло по този въпрос. С а, заделянето на дадени квоти в, а, по всяко едно отношение за включването на дадени групи, различни от признака на собствените способности на всеки отделен човек. Аз съм много против а, а, едно такова заделяне и сега а, веднага ще ви дам пример. Ето ние в тази комисия имаме такива прекрасни дами – които са излезнали, явили са се на избори, спечелили са гласовете на определен брой гласоподаватели и са станали са тук част от парламента, благодарение на собствените си способности. Те не са тук назначени под а, а, диктата на една правна норма. Вие, а, уважаеми наши дами, сте тук. А, защото имате тези способности. И в, в никакъв случай не може да бъде поставено а, някакъв друг признак какъвто и да е пред, това, пред способностите на всеки отделен човек, особено пък когато става дума за менажиране на големи финансови институции. Защото а, една жена, която примерно е попаднала в един управителен съвет не заради способностите си и а, заради това, че се е доказала като успешен а, експерт, който може да управлява една финансова институция, няма да бъде по-добрия вариант, няма да се стигне до по-добро управление на тази финансова институция, отколкото е мъж, както и ако бъде абсолютно обратното. Не може да има по този начин да се фиксират квоти по най-различни признаци. Аз виждам, че тук има, има възражения. Аз освен това, би, представете си как ще се чувствате. В някои спортни федерации това се налага. Да кажем, има заделяне 10 или 20% от управителното тяло да бъде за жени. И там попадат жени, които са получили много малко гласове и те самите не се чувстват добре вътре в себе си. Аз мога да ви гарантирам това и а, за да завърши, тъй като е много напреднало времето, ще кажа, че аз съм против всяка една форма на дискриминация, включително така наречената позитивна дискриминация, което е това предложение, няма да го подкрепя. Благодаря ви. Добре, накрая още веднъж давам думата на колегата Тайн. Моля.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 това в отговор на колегата Бодо, че става дума за системата на релевантните финансови институции, не става дума за малки или средни частни банки, а за най-големите банки и това всъщност е, оправдава е, всички тези задължения и разпоредби в сферата на корпоративното управление. Що се отнася до квалификацията на членовете на управителния съвет, аз мисля, че госпожа Регнер и аз сме на мнение, че е, дамите трябва да бъдат поне толкова квалифицирани, колкото и господата, които са членове на управителните съвети. Смятам, че най-широко разпространения модел, който е възможен е, в сферата на корпоративното управление, е моделът е, на външна оценка на членовете на надзорните съвети. В края на годината се изготвя доклад и е, там се отразява присъствието на 20-те члена на надзорния съвет. На практика това води до увеличаване на квотата на присъствие. Знаете, че до сега членовете на надзорните съвети, които са основно мъже, не успяват дори веднъж в годината да се появят там, а камо ли да извършат някаква квалифицирана работа. Тези доклади ще доведат до там, че всеки ще получи индивидуална оценка. Това отговаря на моето основно разбиране, на моя принцип като като юрист, защото смятам, че е трудно за някой, който е, е външно лице да оценява членове на надзорен съвет, ако щете с е, оценки, които са е, присъщи на училищната система. Що се отнася до квалификацията, аз е, като жена мога да покажа, че финансовата криза показа, че мъжете не успяха. ние нямаше да имаме финансова криза, ако, в, ако надзорните съвети бяха функционирали добре. Това е най-добрият противоаргумент. И, както казах, казах, е, първите 2-3 години е, от практиката в Норвегия показват много положителни резултати. Така че е, абсолютните противници на квотата за жени би следвало да се замислят. Сега, ние не сме от това партийно семейство, което е за квоти. Ние сме последната партия в Германия, която няма такива квоти. Аз имам големи трудности в моята собствена партия, но въпреки това ние се намираме в рамките на един доклад по собствена инициатива и ще трябва да водим тази дискусия с всички държави членки. Не е самоцелно. Тя се води от 2-3 години във всички държави членки, междувременно на най-високо ниво. Крайната цел трябва да бъде 40% квота. А, сега съм записала 40% и за двата пола. сега аз не искам да бъдат включвани само жени, но и мъже. И за това съм посочила двата пола, а не само жени, с по 40%. Какво още? Господин Будо, посочи задължението за отчетност на аудитора пред е, надзорния орган. В някои страни е, имаме такава система, например в е, Германия, и тази система се утвърди в практиката. Става дума за това аудиторите да бъдат осигурени. Те имат правила, които отчасти сами са си възложили и в момента, в който те естествено се отчитат пред външен надзорен орган, трябва да се оправдаят и пред своя работодател, разбира се, това може да става само чрез задължения, възложени с закон. Аз знам за държави членки, в които по време на финансовата криза аудиторите много добре осъзнаха за какво става дума. Не трябва да се смята, че тези хора са глухи и слепи, но бяха помолени от национални националните надзорни органи да не огласяват тези данни, защото иначе прочутият ефект на банката Lehman Brothers би настъпил във всяка държава членка. И за това аудиторските дружества много внимателно си помислиха дали да огласят тези данни или не. Но накрая бяха помолени от националният надзорен орган да не огласяват данните и се съгласиха с тази молба. Смятам, че това е система, която на широко равнище би предотвратила големи финансови кризи. Това не е нищо ново и не е насочено като цяло към аудиторските дружества в Германия. В приложенията на Зелената книга не бяха обсъдени. Аз като че ли нямам много опит в тази сфера. Вие бихте могли да внесете предложения за изменения изменения. Можете и да ги а, е, измените, поне две от тях. Благодаря. Аз е, не знам а, е, как е във вашата страна, но госпожа Тайн и господин Рапка и аз а, мога да посоча, че ако големите надзорни съвети не само на банките, но и големите фирми се владеят от а, малко хора, те се контролират взаимно. И аз мисля, че тази система трябва да бъде прекратена. Това е което мога да посоча по принцип. Не за всички държави членки се отнася това, но за тези, които ние познаваме, мисля, че е в сила. Госпожа Лихтенберген, за съжаление, това е в сила за много държави членки. Добре, може би едно временно решение ще помогне, но и по това трябва да се дискутира. Срок за внасяне на изменения изменение 4 февруари. Така, сега преминаваме към точка 6, която а, я отлагаме за утре, защото трябва да а, присъства и представител на правната служба. Сега а, пристигам преминаваме към дебата по трите предложения за единия пазар. Давам думата на колегата Борис. Благодаря. Господин председател, Искам да кажа няколко думи за вътрешния пазар е, по отношение на акциите. Тук е, следва да се посочи множеството правни инструменти, които бяха приети към е, датата, на която ние ще честваме 20-та годишнина от вътрешния пазар. Всички инструменти са насочени към укрепване на контрола и не трябва да има вече правни и формални пречки за осъществяване на вътрешния пазар. Аз се концентрирам върху тази част е, от е, тази тема, която е свързана с е, растежа. Става дума за реформирането на Е, онези фирми, които създават е, работни места е, на вътрешния пазар. Малките и средни предприятия предлагат най-голям потенциал по отношение на заетостта. Обаче, Данните от анализите показват, че все още има финансови и правни пречки по отношение на осъществяването на европейския вътрешен пазар. Комисията, извинете, предложението на комисията ИМКО се отнася до разпределянето на фирмите в три категории. Първо става дума за цялостната сфера на правните и финансови инструменти – всичко, което е свързано с изисквания към капитала, данъчно облагане на юридически лица, с това няма да се занимаваме, обаче е добре да се знае, че а, е, това не е включено в правната област. Във втората част се предвиждат много мерки за устраняване на пречки от технически характер. Става дума за трансакциите онлайн, електронен подпис, изобщо за много неща от е, сферата на електронния обмен на данни. Тези неща не е задължително винаги да се разглеждат от правна гледна точка. И накрая искам да посоча правната сфера – вътрешният пазар за трансгранични транзакции все още не може да се нарече глобален. Съществуващите данни показват, че около половин процент от трансграничните търгове за възлагане на обществени поръчки е, представляват все още малка част от е, брутния вътрешен продукт и след това 7% от е, гражданите използват Европейския съюз, е, използват вътрешния европейски пазар за осъществяване на транзакции. Не непременно трябва да се гледа отрицателно на това но може процента да се увеличи, като се премахнат пречките. Сега представените предложения в рамките на правния анализ, извършен от нашата комисия, искам да формулирам пет конкретни предложения, по които ние бихме могли да работим. Многократно сме говорили вече за това. Тези предложения можете да ги откриете в съобщението на Комисията за вътрешния пазар. Не са изобщо отразени в доклада на ИМКО. Първо става дума за европейския патент. След това регулиране на авторските права и изобщо цялата сфера на авторските права и, свързани, и сродните им права. След това, трета точка, отделям внимание на регулирането и баланса между авторските права и електронната търговия. Знаете, че там има проблеми по отношение на правата върху интелектуална собственост, е, пораждащи се от различните правни системи в държавите членки. Това в значителна степен пречи на развитието на този тип пазар като европейски пазар – и след това трябва да предвидим преработване на директивата, така че да се намалят огромните последици от регулирането за малките и средни предприятия и накрая необходимостта от свързване на фирмените регистри на държавите членки. Това е също аспект, който създава трудности на вътрешния пазар тъй като става дума за създаване на прозрачност в тази система. Значи, още веднъж се връщам. Първата част това е европейския патент. Дебата, който се проведе в комисията, показва, че има стремеж към засилено сътрудничество по създаване на европейски патент. Комисията предлага през 2014 година да бъде годината, през която да приключи работата по европейския патент. Доста амбициозен е този срок, но така според мен европейският патент трябва да дава възможност наистина да бъде прилаган в практиката, което означава засилено сътрудничество. След това Искам да посоча правата, които проистичат от патентите и ако не бъде въведен един европейски патент, ще се ограничи конкурентоспособността в Евросъюза. Обаче, от друга страна, патентите пък са свързани с много разходи и трябва да се вземе предвид и този аспект. Законодателят предвижда различни правила в отделните държави членки и мисля, че трябва да бъде създадена една стройна правна система за защита на европейския патент, който се явява ключов елемент И смятам, че ще имаме възможност е, да дискутираме още веднъж по тези сложни аспекти, свързани с европейския патент, като например езиковия режим, правни аспекти. Това наистина са най-важните точки в тази първа част. Втората точка се отнася до авторските права. Комисията представи един много амбициозен проект във връзка с рамковата директива в... за авторските права. Ние многократно сме говорили е, по тази тема, също и доклада Гало беше прият. Бяха представени и а, е, някои становища във връзка с произведения, към които се извършва позоваване. Бяха обсъдени и много аспекти на насърчаване на творческите дейности. Тук искам да спомена два аспекта управление на авторските права и а, това, което е посочено в съобщението на комисията показва значението на тази тема. Става дума за необходимостта европейската марка да бъде е, въведена като европейски знак за качество. Става дума за защита на интелектуална и индустриална собственост в е, становището на правната комисия, ние би трябвало да си помислим по тези въпроси, защото в съобщението на комисията и в доклада на ИМКО те не са отразени. След това още нещо във връзка с авторските права. Правната рамка, която е задала Европейската комисия, съдържа е, текстове за авторските права и е, съдържа също текстове, които улесняват достъпа до определени продукти и услуги чрез електронна търговия на вътрешния европейски пазар. Тук естествено ние можем да ползваме разумни правни модели, които да дадат възможност за закрила на авторските права. Трябва наистина да се възползваме от тези модели и е, трябва да видим какво изобщо е възможно е, по интернет като предлагане на стоки и услуги. Виждате, че тази сфера е твърде обширна. Държавите членки имат собствени закони, които уреждат авторските права. От една страна наблюдаваме голямо насърчаване на сделките онлайн. Знаете, 7% от европейските граждани се възползват от тази електронна търговия. От друга страна обаче не им се предлага достатъчна закрила, най-вече на авторските права. Още нещо, което се открива в предложените изменения. Аз няма да го обсъждам сега, защото повечето от тези аспекти са включени в съобщението. Има още някои аспекти, по които е започнато да се работи. Става дума за директивата за счетоводна отчетност тя трябва да бъде изготвена така, че да предлага не само количествени, но и качествени подобрения и да се опира на това, че в тази сфера измененията в правните актове трябва да бъдат обективно анализирани и това трябва да бъде основен принцип – за внасянето на изменения в европейските правни норми. Още веднъж подчертавам, че голям процент от малки и средни предприятия виждат облегченията в счетоводната отчетност като един важен фактор за намаляване на административните разходи. Това би облагоприятствало тяхното развитие и утвърждаването им на вътрешния пазар. Още един въпрос, който искам да засегна. Той също не е включен в доклада на ИМКО, но би трябвало да се разгледа. Това е въпросът е, за свързване на фирмените регистри. Тук Европейския парламент започна да работи като прие съответна резолюция. Освен това има и зелена книга за свързването на, евро... на фирмените регистри. За мен то ще представлява едно огромно облегчение, най-вече по отношение на прозрачността и на достъпа до данни. Голяма част от фирмите днес оперират със свързан капитал – но системата, която е, трябва да осигури обмен на данни, все още е изправена пред големи пречки, защото има повече от 27 е, фирмени регистри в 18 държави членки е необходимо тези регистри да бъдат свързани. В останалата част от страните процесът вече е започнал. Значението на това трябва да се подчертае в становището на правната комисия, също и в съобщението на комисията. Това бяха пете най-важни въпроса, които исках да представя и които са важни за нашата комисия. Много от тези аспекти са ви известни, но някои от точките, които споменах, трябва да получат приоритет в работата на нашата комисия. Това са изключително е, важни е, аспекти по отношение на вътрешния пазар. Е, сега, благодаря ви за това, което представихте. Колегата Ман има думата. Opinion. Благодаря, господин председател. Становището за единия пазар за европейците става въпрос не само за фирмите, но и за гражданите, т.е. за всички европейци. Ще се съсредоточа върху три основни момента. Първо, Трябва да съживим отново сектора на предприемачите и малките фирми, защото в момента те не се справят добре в този единен пазар. Има и различни е, степени на доверие и различни езикови бариери. Съгласно доклада Монти, предлагам да разгледаме този въпрос и да реагираме на него чрез въвеждане на регламенти, защото в изпълнение на директивата се получава. Така че имаме 27 различни нива, включително това на малките и средни предприятия и на гражданите, като последните не желаят да има правна несигурност. Второ, имаме програмата Еразмус за учащи. Лесно е за тях да ходят в други държави, но в момента проблема е, че е трудно, ако сте получили образование в една държава, да успеете да покажете какви са ви уменията в друга държава. Така че е хубаво Европейската комисия да предложи и паспорт, европейски паспорт за уменията и една карта за движение, в смисъл да могат хората лесно да отиват от една държава в друга, било като учащи, било като работна сила. Третото нещо, което според мен е най-важното, почти във всички държави членки, където отидат, виждам, че медиите по принцип са отрицателно настроени към Европейския съюз. В държавите членки не се появява реакция, когато даден национален политик или пък пресата проявяват негативно отношение към нещата от Евросъюза. Не се реагира на това с конкретни факти. И по-нататък посланието, което изпраща Европейския съюз към гражданите, винаги е от едно високо бюрократично ниво и вече не успяваме да достигнем до гражданите, до европейците, затова ние се отдалечаваме все повече от реалността и от самото общество. Така че трябва ни подкрепата на всички европейци за този единен пазар, но за тая цел трябва да им обясним какви са точно ползите за всеки отделен европеец, а не просто да изпращаме едно послание, което не достига до европейците. Това са всъщност най-основните неща, които искам да кажа и се надявам, че колегите ще ги обмислят и ще се направят едни конструктивни изменения в текста. Благодаря, колега Мандърс. Аз Съвсем накратко ще представя моята част от е, доклада, защото преди обедната почивка трябва да изслушаме колегата Голниш. Е, освен това, е, ако има въпроси, бихме могли да продължим след обедната почивка. Аз ще бъда съвсем кратък. От проекто доклада се концентрирах основно там, където са компетенциите на нашата комисия, например процесуалното право, също така регрес и така нататък и се свързва свързах с... направих връзка с решенията, които бяха взети през март 2009 година, също и декември миналата година. Това е всъщност основното съдържание на този доклад. Това са всъщност класически въпроси, които сме разглеждали в парламента в миналото. Сега имам трима желащи за изказвания. Ако колегите са по-бързи, можем да ги изслушаме. Ако смятат да говорят повече, ще отложа за след обед. Започвам с колегата Балтазар. Колегата Галмиш обаче. Господин председател, всичко зависи от комисията. Ако искате да проведете слушането за мен преди обеден почивка или после това, изцяло зависи от вас. Днес е, след обед е, и без това има среща и е, всъщност няма никаква пречка колегата Рапкай да изнесе тогава своя доклад. Добре, тогава сега ще проведем дебата. Колега Балдасар, имате думата. Значи това е последната точка преди е, заседанието на координаторите. Е, след това е, заседанието при закрити врати, там ще разгледаме конкретно точките, за които говоря. Колегата Балтасар. Благодаря. Благодаря, господин председател. С голям интерес изслушах колегите. Абсолютно съм съгласен с поставените и от двамата въпроси. Същинският въпрос, който трябва да обмислим, и не само в тази комисия, но и в други парламентарни комисии, е, че реалността на единия пазар е един от кръгълните камъни на Европейския съюз, но този пазар не функционира така, както трябва. Економиките на държавите членки функционират по-отделно. Имаме над 20 милиона фирма, имаме изключително голям брой хора, които са заети в частния сектор и в търговията в Европейския съюз. Но практически всичко се случва и се регламентира на национално ниво. Така че европейското пространство, което искаме да създадем чрез единия пазар, просто не функционира и не осигурява по-добре економическа свобода, благополучие на гражданите на Европа и други ползи за гражданите на Европа. Така че това е основният въпрос. Ние трябва да обмислим как да улесним контактите между търговските дружества, така че те да могат по-добре да служат на интересите на потребителите и защо на гражданите на Европа в условията на един пазар. Има инициативи и директиви, някои от които вече са преминали през тази комисия, някои от които ще бъдат разгледани. Например, директивата за защита на потребителите. Разбира се, те по принцип ще засилят вътрешния пазар. Но проблемът е, че секторът на малките и средни предприятия практически не може да извлича полза от единия пазар. Големите корпорации, най-вече транснационалните, извличат полза от него, докато малките и средни предприятия зависят изцяло от общ... местните и регионалните пазари. В най-добрия случай те могат да разчитат на националния пазар. Така че дори от гледна точка на езиковите различия да има затруднения. Обаче ние трябва да предоставим такива езикови, правни и организационни условия, които да позволят на всички предприятия, таковски дружества, да имат достъп до други страни. Трансграничните операции на малките и средни предприятия са само 7% от всички трансгранични операции. Необходимо е те да могат да създадат потребители на своите продукти и услуги не само на нивото на своята община или регион, но също така и в своята страна и извън пределите й. Освен това има едно изместване на акцента, което е необходимо – ние много често говорим за малките предприятия, ние имаме акт за малките предприятия, за малките и средни предприятия, но ние трябва да изместим акцента, ако наистина искаме да постигнем целите на Европа 2020 година, ако искаме да гарантираме това, че този документ дава реални надежди на малките и средни предприятия, така че те могат реално да участват в економическата дейност. Ние имаме нужда да генерираме повече енергия. Ние говорим за цифрови технологии, за електронна търговията. Малкото е красиво, но трябва да помислим защо тогава оставяме Европа да бъде задвижвана, поне в економически живот, от големите транснационални корпорации. А сега в условията на финансовата и кредитна криза, точно малките и средни предприятия страдат от това, че е затруднено предоставянето на кредити. Виждаме, че ние трябва да се съсредоточим върху този въпрос в нашия доклад. Както, впрочем, в други доклади, с които се занимава нашата комисия, иначе нашата работа е безсмислена ако не се съсредоточим върху начина по който нашата дейност има значение за малките и средни предприятия, то просто ние изобщо можем да спрем да общуваме с медиите и да престанем да се грижим за нашия публичен имидж. Има много директиви, но ако се изправим в пленарна зала – ние трябва да сме наясно, че ние трябва да знаем, че ако говорим за директивата за забавенията в плащанията, тя няма да бъде кой знае колко да бъде отразена в медиите, защото това не е нещо чак толкова вълнуващо. Нека да разгледаме въпроса с европейския патент. Не мисля, че има някой, който да не знае и да не осъзнава, че този европейски патент е жизненно необходим. Но съветът протака нещата и все още не е успял дори да се договори за езиковия режим, свързан с този патент. Националната гордост като че ли доминира и всички се опитват да защитят своите тесни национални интереси, а не да действат по обективен начин. Да, разбира се, постига се напредък и можем да се надяваме, че ще се постигне сближаване на позициите, но наистина, ако искаме да имаме един пазар, той трябва да бъде полезен и ние трябва да го направим полезен за нашите граждани. Пожа Викстрам. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги за изказванията. Реално нямам сериозни възражения срещу предлагания днес текст, само няколко кратки допълнителни коментара имам. Господин Бориш моля да ме извините, че не присъствах на заседанието, където вие говорихте. Тогава трябваше да гласувам в друга комисия. Но забелязах, че сте предложили сходен текст във вашето становище, даже много сходен с текста, който аз имам в становището за Съюз на иновациите. Може би ще е добра идея, идея да обединим на своите езикови и семантични усилия – за да имаме сходни абзаци в нашите съответни становища, така че нашата комисия да предлага сходни текстове на Комисията по вътрешния пазар и за потребителите и а, Комисията по промишленост и изследвания. Също така, господин председател, мисля, че е чудесно в това становище да се осветли въпроса, проблема за а, разрешаването на конфликти. Аз съм го изложила и в моето становище, но по различен начин. Единственият въпрос, който имам във връзка с текста е дали ще има предложение за таблици на съответствието. Нямам никакви възражения по същината на вашето предложение. Просто не се чудя дали такъв конкретен доклад е най-доброто място, където то да се помести. Днес всички е, обичат оценките на въздействието, но мисля, че в бъдеще ще трябва да а, заемат своето място и таблиците на съответствието. Въпреки, че има разнообразни решения, не знам дали правилното място за обсъждане на въпроса за оценката на въздействието е именно там, където е сега. Благодаря колегата Кастъкс. Благодаря, господин председател. Може би накратко да припомня нашите цели. Мисля, че комуникацията във връзка с Single Market Act е много добра. Целта се състои в създаване на равновесие на вътрешния пазар за фирмите и гражданите. Всъщност за гражданите това е втората част. И да се подобри демокрацията и прозрачността на вътрешния пазар. Това е третата част. Тук в комисията ИМКО и в останалите комисии трябва да следим тези три части да се намират в равновесие предвид законодателните предложения. Мисля, че в съобщението се вижда, че са отразени много теми енергетика, сигурност за фирмите и предприятията, енергийна сигурност и това е насочено както към гражданите, така и към потребителите, хармонизация на данъците. Тук трябва да се говори основно за целите в енергийната политика и възниква въпросът какви е, са целите при облагането с екоданък в сферата на енергетиката. По всички тези теми ние трябва да следим да съществува равновесие, защото в противен случай ще имаме предложения, които не са добре балансирани и ще повторим грешките от миналото. Това означава, че гражданите няма да подкрепят вътрешния пазар, защото ще останат отвън защото ще бъдат изоставени сами на себе си и вътрешния пазар по принцип би служил само на финансовите пазари. Това са моите бележки от общ характер по тази тема. Аз ще внеса изменения, но още сега мога да посоча, че в това съобщение липсват две неща, за мое съжаление. Липсват предложения за услуги от общ економически интерес, становището на гражданите и на депутатите по места липсва. Тук съществува голяма правна несигурност. Член 14 от протокола към договор или протокол 26. Там се напомня за това, че градовете и общините имат е, широко поле за действия, когато става дума за предоставяне на услуги от общ економически интерес. И второ, за мен е жалко, че при вътрешния пазар, като че ли малко забравяме ролята на местните и регионалните власти. А те всъщност са най-важните е, субекти в е, м, сферата на економиката, в социалната сфера и регулирането. Те са първите, които са засегнати от а, е, европейските регулационни актове и много често тези регулативи се възприемат от тях като неразбираеми. Господин председател, вие сте докладчик по темата управление и мисля, че ще бъде добре да се припомни значението на консултациите с местните и регионалните власти и е, да се консултираме с представителите им в Комитета на регионите. Благодаря. Сега следващият докладчик.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 имаме докум... шанса да можем да включим всички възможности за упростяване в документа, който предвиждаме, най-вече предвид трансгранична прозрачност и малките и средни предприятия. Мисля, че става дума за връзките може би за свързването на фирмените регистри и уведомяването на хората за последното развитие там. Смятам, че комуникацията между отделните държави членки и Европейския съюз не функционира достатъчно добре. Трудно е за фирмите да следят актуалната информация, за това трябва да има един информационен пакет, предназначен за малките и средни предприятия, за да може те да получават последните актуални данни. След това трябва да се погрижим това, което поднасяме като информация, да бъде а, информация, която е единна. След това, по казаното от госпожа Кастекс, да, наистина комисията предложи редица изменения и е, тук се съдържат изменения по една важна тема публичните услуги или услуги от общ публичен интерес. Тук е, трябва да има пакет от дейности във връзка с е, услугите от е, публичен интерес – но това изменение трябва да бъде подкрепено в предложение 25 в документа. Мисля, че ще трябва тук да се занимаем повече с детайлите. Съвсем накратко, господин председател. Смятам, че ние тук много добре работим, като се опитаме, опитваме да подобрим вътрешния пазар, но ако не комуникираме с хората, правим сериозна грешка. Така че ние трябва да мислим за това как да хвърлим мост, който да закрие тази информация, който да преодолее тази информационна пропаст. Благодаря. Аз също ще бъда кратък. Госпожа Кастекс говори за ролята на местните и регионалните власти и си струва да се отрази това в измененията. Според мен обаче проблема се корени основно в комплексността. правната уредба на обществените поръчки в Европа е толкова комплексна, че една община изобщо не е в състояние без да ползва скъпи консултантски услуги да участва в търгове. Освен това, трябва да си зададем въпроса дали не трябва да разглеждаме ясното опростяване и значителното опростяване на процедурите като принос към тази тема. Значи впечатлението е, че нещата като че ли стават по-сложни, отколкото бяха и като че ли рисковете нарастват вместо да намаляват. Във всички случаи, аз съм съгласен с вас, си струва да се извърши опростяване. Всеки от вас, когато се прибере в родния си град, се среща с представители на местните и регионалните власти и чува от тях, че искат повече гъвкавост, че искат повече яснота в законодателството, а това, което посочи госпожа Викстрам за таблиците за съответствие, ние вписахме това, защото заедно с комисията и с съвета водим един доста интензивен интернституционален спор, защото комисията предлага е, да не се включват в дневния ред е, доклади, които не включват таблица за съответствие. И е, аз си мислех, че не си струва след като ще се изготвя доклад специален по тази тема, отново да се спираме на това. Това бяха причините. Така, срок за внасене на изменения 4 февруари. Приключихме по тази точка и мисля, че приключихме точно е, и на време с заседанието тази сутрин. Така, в 15 часа продължаваме с е, точката на госпожа Лихтенбергер. Е, един час е предвиден за дискусията. Мисля, че това е много като време. Аз е, е, искам да включим нова точка в дневния ред. Двата случая с е, Голниш и предложението ми след това да дебатираме по патентите е, веднага след доклада на госпожа Лихтенбергер. Аз мисля, че трябва да се опитаме да направим това преди да изслушаме унгарския министр. Смятам, че от процедурно и техническо отношение това е по-добре. Аз съм изпратил имейл на всички, така че всички участници знаят, че дебата ще започне вероятно в 15 часа и 30 минути. Благодаря.